Uh, morning, uh, Добро утро, дами и господа. И добре дошли на първото заседание на Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите за 2013 година. Бих искал да приветствам всички с добре дошли отново в комисията, както и екипа ни. И в частност докладчик докладчик по едно от ключовите ни досиета, като трябваше да да се прави с много голям брой изменения по време на коронавирусната вакансия, така че ще изслушаме и двамата си госпожа Верня и господин Жован съвсем скоро. И това бих искала да ви пожелая на всички честита нова година. Надявам всички да си отпочинали добре през коледните празници и се надявам вам новата година да бъде много успешна за нашата комисия. Знаете, че това е последната ни пълна година преди края на мандата ни преди, през 2014 година. Забележително е колко бързо изтичат мандатите в политиката. Добре дошли на всички гледащи ни в интернет. Ще изготвим и новогодишно издание на нашето периодично публикувана брошура, но ще почакате за нея още малко. Разпространихме вече дневния ред. Предполагам, че нямате възражения. В такъв случай го обявявам за прият. Имаме една специфична, специфичен момент. Става въпрос за една поправка, една техническа поправка относно регламента за одобряване на наблюдение на пазара на селскостопански и горски превозни средства. Тук има техническа грешка. Разгледахме въпроса за господ... докладчик господин Панцери. Ординаторите одобриха поправката, но тя трябва да бъде одобрена официално и от членовете на комисията разполагате с поправката в досиетата пред вас. И ако няма възражение до края на днешното ни заседание, ще приемем официално поправката. Добре. И сега преминаваме към един от най-важните проекти, по които работим вече от няколко години под ръководството на Пернадет Верньо. Става въпрос за изменението на директивата относно признаването на професионалните квалификации. Ще помоля Бернадет да ни каже няколко думи за компромисните изменения. Радвам се, че всички докато в сянка са тук. Госпожа Легрип за НП, госпожа Тюрнен е тук, госпожа Макларкен за ЕКР, така че почти всички от докладчите в сянка, това че казаха, присъстват. Радвам се, че тук и е господин Тичер и екипа му. Знаем, че и вие работихте много усърдно и ще ви дам думата малко по-късно. И така, сега давам думата на Брендет Верньо, нашия докладчик, за да ни представи положението с компромисните изменения. Брендет имате думата. Благодаря, господин председател. И преди да започнем разискванията, най-напред бих искал да пожелая на всички ви здраве, щастие и успешна работа в дух на хармония през новата година. Мисля, че ние сме една от малкото комисии, в които всички политически групи работят в дух на търсене на истинска европейска добавена стойност всеки защитава своите политически идеали и ценности, но въпреки това знаем как да разискваме заедно и как да намираме общоприемливи компромиси отправим най-добри пожелания за новата година и за комисията, с която също работим в дух на много добра хармония, без да забравяме и преводачите, които ни се съпътстват непрестанни, без които няма как да извършим успешно работата си. Още веднъж благодаря на всички вас. Сега преминаваме към директивата за признаването на професионалните квалификации. От няколко години, месеца насам се срещаме редовно с колегите докладчици в Сянка, на които благодаря за отлично свършената работа. Целта беше да постигнем компромиси по най-важните елементи на текста, като разбира се, целта беше да се вземат предвид позициите, изразени във всичките 700 изменения, но едновременно с това бяхме в постоянен диалог с съвета и с Европейската комисия. Компромисните изменения които ще разискваме днес и които все още не са окончателни, ще има още едно заседание с докладчите в Сянка през другата седмица в среда. Все пак тези компромисни изменения а, обхващат позициите на всички политически групи. Както вече казах, това не, са, това не е окончателната редакция на компромисните изменения някои трябва да бъдат допълнени или леко изменени. Но ще ви представя най-общо 12-те основни теми, като се спра на водещите ни цели. Относно частичния достъп. Първо, частичният достъп трябва да се осъществява като се разглежда всеки отделен случай. И частният, частичният достъп, извинете, може да бъде отказан от компетентните конкретния случай по основателни причини, свързани с общите интересни, като според нас трябваше да има ясно определение на последния термин, съгласно съдебната практика на съда. Освен това, добавихме три условия за издаването на частичен достъп. Първо, че трябва че вече е имало отказ на нормално признаване. Второ, съответният специалист е непълно завършват квалификация в държавата си членка по происход. И трето, че не става въпрос за отраслова дейност. Втората тема е свършена с стажовете. Особена трудност беше заплащането на стажовете и затова това изискване беше заличено. Но все пак уточнихме, че директивата се прилага само за стажовете, които са част от обучението за някаква регламентирана професия. Освен това, искахме да осигурим гаранции за зачитането на условията на труд в рамките на тези стажове. Сега преминаваме към професионалната карта. По отношение на тази карта, предприяхме следният подход. Аз лично винаги съм била дълбоко убедена, че е важно да се запази принципът на мълчаливото съгласие това е единственият начин да се справим с, недоволството и оплакванията на специалистите. Все пак обаче трябва ще да уточним, че мълчаливото признаване не означава автоматично право на упражняване на професията и че за целта трябва да се предвидят леки изменения в сроковете и в частност срок на изчакване при необходимост на предоставяне на допълнителна информация условията за предоставяне на информация на, изпълняв... на упражняващи професията също бяха разгледани. Относно механизмът за предупреждение. Всички са съгласни с необходимостта да има такъв механизъм, но той създава проблеми поради големите различия в законодателството на различните държави членки. Опитахме се доколкото е възможно да вземем предвид тези особености, като освен това предвидихме разширяването на, механи... на приобщо поле на механизма по отношение на измамите с удостоверяващи документи. Стигаме до въпроса с езиковите изпити. Тук също се сблъскахме с редица проблеми. На първо място решихме, че контрол на езиковите познания може да се извършва само от компетентния орган или евентуално от орган, определен от държавните власти. Освен това, трябва да се вземат предвид и доказателствата, които съответният специалист може да предостави за своите познания на езика и също така да се разработят специфични тестове, адаптирани към нуждите на всяка, на всяка отделна професия, подобни на тестовете, които съществуват в момента за определен езиковото ниво при кандидатстване за виш... продължаване висшето послание в чужбина. Особен проблем представлява държавите членки, където има повече от един официален език. Трябва да се избегне задължението за специалиста да владее още един допълнителен език, когато това не е жизненно важно и необходимо за всекидневното упражняване на неговата професия. Тук може да си зададем въпроса, разбира се, мислим за Белгия, но също така и за държави като Испания, където има много а, големи региони с отделни езици, като Каталуния, например. Проблемът все още не е разрешен, ще го обсъдим отново идната среда, но за момента не ми се струва удачно да се предвижда задължение за изучаване на регионален език в някои държави, които имат сериозни политически проблеми в момента. По отношение на, продължи... на постоянното професионално обучение, за да се гарантира сигурността и безопасността на пациентите, както и за да се гарантира ученето през целия живот, решихме, че е необходимо да се предвиди постоянно обучение за професиите от отрасъл на здравеопазването, което ще бъде в правомощите на държавите членки. По отношение на общата рамка за професионалните обучения, това според нас е един от най-важните елементи на предложението и действително се вписва в европейския проект. Става въпрос за един преход към режимът на автоматично признаване на квалификациите. Ето защо ние искаме да разширим тази възможност към особеностите на професиите, които попадат в режима на автоматичното признаване, като едновременно с това искаме да привлечем представителите на съответните професии към изготвянето на тази обща рамка. По отношение на отделните от, секторни професии предвиждаме проверки за равнището на квалификация, както и се опитваме да отговорим на някои специфични притеснения. По отношение на базисните медицински, медицинско обучение, предвиждаме минимално, минимално обучение в продължение на 6 години, като се приема евентуалната възможност за приемане на безлесно обучение от 5 години, ако се покрият необходимите 5600 учебни часа, съгласно член 21 от новото предложение. По отношение на стоматолозите решихме, че е добре да се предвиди минимум от 5000 учебни часа за тяхното обучение, като едновременно с това се гарантира, че някои специфични патологии могат да бъдат лекувани само от специалистите лекари в тази област. По отношение на медицинските сестри, изискването за 12 години предварително образование в учебно заведение се налага като необходимост предвид е, реалността на тази професия в момента. И ми се струва, че успяхме да постигнем споразумение по този въпрос, е, включително и със съвета. По отношение на фармацевтите, това също е професия, която много се разви и член 45.2 трябва да бъде, трябва да отрази това развитие, както предложи и Комисията по здравеопазване. По отношение на архитектите, има консенсус за преминаване на обучението, задължителното обучение на 6 години. Но все пак се предвижда и трета възможност, която дава възможност да се, изгод... да се предвиди еквивалента на една година задължителна минимална практика в рамките на цялостният период на обучение, не само в края. Тук целта е да отговорим на специфичните особености на някои държави, в частност в Испания, където младите тук-що завърши архитекти имат много сериозни проблеми с намирането на стаж. И по отношение на а, нотариусите, преговорите относно тази професия са много сложни в съвета и в комисията. В момента основните ни проблеми всъщност са с съвета и за момента нямаме компромисен текст. Отново ще обсъдим въпроса през заседанието ни в сряда и върху този въпрос ще се съсредоточим до заседанието ни идната сряда и до гласуването на 24-ти в нашата комисия. Мисля, че по отношение от Арос и Делесо ще намерим а, компромис тук в нашата комисия, а по отношение на медицинските сестри мога да кажа, че се срещнах с а, германският федерален министр на здравеопазването в а, вторник. Разговаряхме в продължение на час и половина. Това беше един много откровен разговор. И според мен министърът внимателно ме изслуша и разпра това, което му казах, а именно, че европейският проект не може да се изгради въз основата на хармонизация, насочена към намаляване на критериите, именно обратното. И мисля, че той призна, че по отношение на медицинските сестри трябва да се насочим към 12 години. Но а, все пак продължаваме преговорите за някои държави, като Германия, например, където се предвижда 10 години образов, предварително образование. Те евентуално ще могат да запазят а, този режим, стига обаче да а, спазват а, внимателно изготвен и усъвременяван списък от а, е, професионалните способности и умения на медицинските сестри. Просто защото тази професия се развива непрестанно и не можем да си позволим а, е, компромис с качеството и квалификацията на медицинските сестри. Все пак ми се струва, че по въпроса с медицинските сестри парламентът постигна по- е, добро предложение и е по-напред в сравнение с съвета. Пак казвам, мисля, че ще стигнем до съгласие, но все още не сме спечелили борбата и ни чакат доста сериозни трудности в преговорите. Това е което имах да кажа за момента. Както знаете, това е, е една тема, която не ми дава да спя от седмици насам вече. Напредваме бавно, но преговорите наистина са изключително трудни и ако успеем да намерим съгласие, това ще бъде едно отлично начало за 2013 година. Още веднъж благодаря на всички колеги и на техните екипи, защото това досие действително е от изключителна важност за гражданите. Благодаря ви. Well, thank you very much for... Благодаря за това, че толкова ясно очертахте постигнатия напредък говорихте и за областите, където остава да се постигне напредък. Благодаря за това, че вие работите за постигането на консенсус. Рано или късно ще се споразумеем по много от въпросите, едва ли по всички, но така или иначе полагате усилия. Сега ще чуем гледните точки на докладчиците сянка. Започваме с Констанс Легрип. Мерси, месье президент. Благодаря ви, господин председател. И аз започвам с а, най-добрите си пожелания към колегите от комисията ИМКО. Желая на всички ви много здрава и спорна 2013 година. И така, по досието за признаването на професионалните квалификации, което наистина е много важно и което ни вълнува вече отдавна – Това е една тема, по която продължаваме да работим в малкото време, което ни остава, в дух на компромис и консултивно сътрудничество, в което работихме и до сега. Трябва да отбележим, че ни оставят преговори по няколко важни елемента, Разбира се, движим се в правилната насока, както каза и нашия докладчик, но все още ни остава доста работа, за да успеем да привлечем едно стабилно мнозинство, което ни даде възможност да навлезем в тристранните преговори с много стабилна и последователна позиция. Започвам с общият в европейска рамка. В момента се водят преговори с държавите членки и те може би имат по-ясна позиция относно изпълнимостта на тези процедури. Относно мълчаливото признаване, съгласна съм с докладчика, а именно трябва да запазим този принцип и да го отстояваме, това е много важно средство и много важно оръжие в преговорите ни с държавите членки. В опитите ни да ги задължим да разглеждат всички заявления, подадени за признаване на професионална квалификация. Изслушахме, разбира се, и притесненията на някои специалисти от отраслата на здравеопазването и за това ние подкрепяме идеята за временно забавяне или временно отмяна на това разрешение през периода на необходим за предоставяне допълнителни, допълнителна информация. Ние също така държим да се подчертая, че автоматичното признаване не означава право на упражняване на професията. Относно частичния достъп, напълно съм доволна от постигнатият напредък. по това отношение напълно бяха, беше прията позицията на нашата група. Ние смятаме, че частичният достъп трябва да бъде разглеждан за всеки отделен случай, при много ясни условия и преди всичко този принцип да не се прилага за държавите, които попадат в режима на автоматичното признаване. Доволна съм от компромисното решение и съм доволна, че тук беше възприета позицията на НЕП. Взехме предвид притесненията, изказани от някои професии, Искам да припомня, че тук аз внесох едно изменение относно а, изключително теж основателните причини, свързани с общественият интерес, определение идващо от съдебната практика на Съда на Европейския съюз, беше възприето. Сега вече имаме много ясно определение на тези условия и възоснова на тези условия дадена държава членка може да отхвърли искане за, за частичен достъп. Като целта ни, пак казвам, е да успокоим и да гарантираме повече правна сигурност за някои от изразилите своите притеснения. Разбира се, трябва да имаме и възможност за контрол. И затова предложих държавите членки да бъдат задължени да информират Европейската комисия, когато вземат решение за отхвърляне на искане за частичен достъп. Давам си сметка, че може би не беше много уместно и много разумно от гледна точка на ежедневната практика да се прави такова редовно докладване и комисията се занимава с всеки отделен случай. Но все пак смятам, че трябва да има някакъв механизъм за наблюдение и затова предлагам да има нова разпоредба в член 60 относно докладът, който трябва да предоставят държавите членки на всеки две години на комисията и а, отказът на частичен достъп трябва да фигурира в а, този доклад. По въпроса за стажовете, радвам се, че в своята проектна директива Европейската комисия включи и стажовете в приложното поле на директивата и аз много се зарадвах от тази инициатива. Аз лично а, исках да стигнем още по-далеч, да започнем да изграждаме една рамка за качество по отношение на стажовете, чрез включването на този въпрос в един член на самата директива и в точка в преамбюла. Целта беше да изпратим едно важно и силно политическо послание относно голямото значение на висококачествените стажове. Важно е да разполагаме с добър подход и добра основа в преговорите с другите институции и в частност със съвета. става въпрос за гарантиране на качеството при признаването на стажовете. Едно от измененията, въведено от моята, внесено от моята група по член 55а, предвижда, че стажът не може да замести а, изпитът, дава възможност за упражняване на професията, както и че държавите членки могат да вземат предвид стажа в друга държава членка, ако в съответната държава членка има съдължение за изготвяне, за, извинявайте, за стаж преди получаването на правото за упражняване на професията. Ще тук ще постигнем споразумение. И така стигаме до въпроса с две много достойни и уважавани професии, на които отделихме доста време и доста енергия и все още сме приключили работата си по този тази тема. Става въпрос, разбира се, за професиите нотариус и медицинска сестра. Въпросът за нотариусите продължава да а, предизвиква сериозно разединение в нашата комисия, както и в другите парламентарни комисии. Неведнъж а, сме изслушвали доводите на представителите на професията на нотариусите. Те не желаят по никакъв начин да бъдат включени в приложното поле на директивата. Мисля, че в съвета нещата са даже още по-сложни и въпросът за включването на нотариусите в приложното поле на директивата предизвиква доста сериозни дискусии. искаме да вземем предвид на посланието, което ни отправи Съда на Европейския съюз, когато отмени клаузата за гражданството. Но все пак трябва да сме наясно, че тук може да се стигне до блокаж в съвета, което от своя страна може да предизвика забавяне на процеса на преговори и приключването на работата по тази директива. А както знаете, много от заинтересованите страни са нетърпеливи и искат да я, могат да се възползват от тази директива възможно най-бързо. А за целта трябва целият процес по преговорите да приключи възможно най-бързо. Ето защо може би ще намерим компромисно решение относно професията за нотариуси, т.е. да не включваме професията в директивата сега, но много ясно да се предвиди възможността за включването на по-късен етап. По въпроса за обучението на медицинските сестри, тук разбира се също трябва да постигнем възможно най-бързо компромис. Не веднъж на предишните заседания съм представила позицията на групата на НФ. Внесохме изменение на член 31. В самото начало заявихме, че това изменение трябва да се възприема като основа за преговори с цел постигане на една разумна компромисна позиция. И слушах внимателно докладчика и смятам, че наистина трябва да се стремим към зачитане на особеностите на всички системи на държавите членки на Съюза. И за целта трябва да работим по а, един много подробен и изчерпателен списък с а, ком, квалификациите и уменията на медицинските сестри, вместо да се съоточаваме върху боят на годините на обучението. Мисля, че тук трябва да проявим още малко, малко повече въображение и с малко повече енергия да намерим начин да запазим способността и възможността да да продължават също от паралелно различни системи в Европейския съюз и да запазим а, системите с альтернативно обучение, които са толкова важни в някои държави членки. Внимателно изслушахме различните притеснения и предложения на представителите на различните професии. Много време отделихме на тази консултация с заинтересованите страни. Сега смятам, подобно на докладчика, че е настъпил момент да разгледаме въпроса на хоризонтално равнище и в малкото време, което ни остава, да се опитвам да се съсредоточим върху последователността и координацията на всички предложени компромисни изменения. И особено по отношение на опита за хармонизация на списъците с квалификации за някои професии. Вече излязохме на финалната права и действително е време да се съсредоточим върху хоризонталната хармонизация. Не бива да забравим, че основната цел е засилване на професионалната мобилност с цел създаване на работни места и повишаване на економически растеж в Съюза. Благодаря ви. Well, thank you. Uh, thank you very much Много благодаря за тези толкова интересни коментари. Вие ги свързахте с казаното от госпожа Верньо. Госпожа Туронен трябва да отиде в Комисията по економически въпроси. Госпожа Първанова, има ли нещо против да дадем думата първо на госпожа Туронен и след това на госпожите Първанова и Макларкин? Емили Туронен, благодаря. Честита нова година на всички, особено на докладчика. Имаме няколко важни бележки. Мисля, че се Приближаваме към компромис. Вероятно следващата седмица ще успеем да приключим работа, но ще трябва да се положат доста усилия за да се решат основните проблеми. Първо, по отношение на частичния достъп. Аз разгледах по-подробно предложената формулировка. Притесняваме се относно последната част на член 4FB. Съвета заличи тази част и аз мисля, че парламента трябва да направи същото. По отношение на стажовете, съвсем накратко, нека да кажа, че става въпрос дали дейността може да бъде отделена и дали тя се определя от статута на професията като автономна в страната по происход или страната приемник. Ние искаме да заличим страната по происход, защото страната приемник трябва да има приоритет тук. По отношение на стажовете, вие знаете, че аз винаги съм била за гарантирането на висококачествени стажове. Аз имах доклад от 2010 година в Комисията по заетост – Напълно подкрепям тази идея, но както вече съм казвала, на 5 декември комисията започна втория етап на консултациите по този въпрос с социалните партньори и аз мисля, че е малко рано да започваме да създаваме законодателство. В тази директива става въпрос за договорни отношения, така че не съм сигурна, че тук е мястото за нещо подобно. Видях последното ви предложение, то е доста ограничено по своя характер и това може да е решение. Естествено, социалните партньори не трябва да бъдат лишавани от възможността да намират свои решения. По отношение на езиците, както знаете, нашата група се нарича група на зелените и на Европейския свободен алианс, т.е. там има хора от регионите тези колеги искат да се запазят някои конкретни езици, понякога ще трябва да има два езика. В текста се казва един от официалните езици. Разглеждам отблизо текста, за да гарантирам, че цялата ми група ще приеме компромиса. Точка 4. Делегираните актове. Мисля, че трябва да поговорим малко повече тук и да намерим решение, особено когато става въпрос за общата рамка за обучение. Защото става въпрос за изключително чувствителен въпрос, учебни планове, национални системи на образование и така нататък. Трябва да гарантираме, че ще се запази възможността да се взимат решения в рамките на професията. Трябва да се стремим към общ европейски подход, както каза и докладчика. Добре е, че професиите ще имат повече допирни точки сега, но трябва да има и лидерска роля. Не може да има натиск. По отношение на медицинските сестри, искаме да стигнем до прагматично решение. Хайди е от Германия, там имат двойна система, в Дания също имаме двойна система. Знаем за какво става въпрос. Има различни болнични структури. В Дания има е, медицински сестри, които са помощници и те имат по-късо образование – Трябва да се зачитат тези разлики и мисля, че тяхното зачитане няма да попречи на високото качество в такава голяма степен. Едно решение е да се вземе подхода, който предприехме по отношение на лекарите. Ние сме открити спрямо едно гъвкаво решение – можем да правим гъвкаво си по отношение на тези 10 или 12 години, свързани с качеството на медицинските сестри. Да видим какво ще стане. Благодаря. Сега трябва да отида в комисията ЕКОН. Ще се видим следващата седмица. Благодаря за това, че говорихте за онези въпроси, където още няма напредък. Госпожа Първанова. Благодаря, господин председател. Честита нова година на цялата комисия много успехи. Искам да се извиня от името на господин Бушой, който е нашия докладчик в Сянка. Той не може да присъства. Той иска да благодари на докладчиците за доброто сътрудничество и е готов да работи за постигането на добър компромис. Колегата подкрепя компромисните изменения. Той е уверен, че последните нерешени въпроси ще намерят своето решение съвсем скоро. Сега ще представя неговите коментари. Първо по отношение на частичния достъп. Трябва да се гарантира, че частичния достъп ще бъде по изключение, а не по правило. Ето защо напълно подкрепяме компромис, постигнат в рамките на политическите групи, изключване на възможността за частичен достъп. Имаме възможност да откажем такъв частичен достъп, ако има основания свързани с публичния интерес, както се казва в решението на съда. Това са важни стъпки за увеличаване на мобилността. Стажовете трябва да се насърчават и не само платените такива. В член 55 а трябва да се обърне внимание на един конкретен елемент необходимостта стажа да се извършва в рамките на договор трябва да се уточняват обучителните аспекти. Тук, тук може би отиваме твърде далеч, твърде прескриптивни ставаме. Не трябва да налагаме такова изискване, освен ако няма обективни изисквания за това, обективни причини. По отношение на мълчаливото признаване трябва да има конкретни срокове, за да проработи то. Сега ще имат държавите три седмици за създаване на професионалната карта. Ако Страната приемник поиска допълнителна информация от страната по происход. Тя ще има такава възможност да получи информация. По отношение на механизмите за подаване на сигнали, трябва да има такава система. Трябва да помислим малко повече обаче как ще се отключва системата на подаване на сигнал. Тя трябва да действа преди да се вземе окончателното решение от компетентен орган в съответната държава членка. Винаги трябва да се отчита безопасността на пациентите. Не трябва да се подава сигнал във всеки случай. По отношение на езиковата компетентност имаме напредък. Част от а, изменението 605 на Кристиян Босой сега е включена. Езиковите тестове не трябва да се правят винаги от компетентния орган. Трябва да може да се делегират правомощия в това отношение на друг орган. По-добре е да се използва текста под надзора, а не под отговорността на съответния орган. Съответния преамбюлен текст може да бъде променен. Базово медицинско образование повечето държави членки искат да има минимум 6 години такова обучение – освен това, говори се за 5500 часа теоретично и практично обучение в рамките на 5 години. Компромис върви в посока 6 години и 5500 часа. Е, може да има 5 години, ако се зачитат стандартите по директивата. Така можем да излезем от задънената улица. Така или иначе, като се прави и за други отрасли, периода на обучение не трябва да се изразява само в европейски кредити, кредити по ЕИСК. Ние разчитаме на способностите на докладчицата, за да се излезе от тази задънена улица. Благодаря, казва председателя. Последния ви коментар беше особено валиден. Всички разчитаме на докладчика. Госпожа Вернио е успешна в това отношение. Всъщност, преди да дам думата на госпожа Макларкин, трябва да кажа, че колегите Шваб и Ханзлик също са се записали. Някой друг, ако иска да се изкаже, моля да ми обърне внимание. Госпожа Макларкин. Благодаря. Честите нова година. Искам да ви поздравя и вас, господин председателю, за наградата, която получихте като а, за своите заслуги към економиката на Обединеното кралство. Станахте кавалер, т.е. CBE, орден ви бе даден от кралицата. Сега професионалните квалификации. Очаквам да намерим едно добро решение, макар че си спомням, че 2012 обсъждахме това в пленарна зала – Колегите работят, особено на техническо ниво, и за това не искам да навлизам в подробности. Ще говоря в общи линии само по важните въпроси за ЕКАРЕ във връзка с компромисите. Първото е свързано с базовото медицинско обучение. Компромиси, компромисът е, е добър. Тук се говори за дерогация в изключителни случаи. Не би трябвало това да се допуска. Имаме изключително високи стандарти на това обучение в Обединеното кралство, защото ако това обучение може да бъде предоставено за 5 години с необходимия брой часове, защо университетите да трябва да бъдат принудени да увеличават на 6 години своето обучение, в случай говоря за Кембридж и Оксфорд. Няма смисъл това да се прави. Може ли докладчика да ми даде някакви аргументи? Защо да бъде 6 години, а не 5. Комисията също не е много съгласна с такава промяна и затова искам и аз да бъда убедена. Притесняват ме компромисните изменения по отделните професии. Държавите членки са тези, които решават как да организират образователните си системи. И ние тук се намесваме в системи, които съществуват в, от векове е, не мисля, че директивата цели такава намеса в вековни традиции. Тук не се говори за заетост и социални права. Говорим за взаимно признаване на квалификация, т.е. на дипломи. 55А. Не мисля, че текстът, който се съдържа в този член, отговаря на съдържанието на директивата и целите й. И не трябва да бъде споменат тук в тази директива. Общите обучителни рамки, там пак имам известни безпокойства. Докладчикът а, казва, че за акушерки, доктори или лекари и сестри трябва да се прилага. Това ще усложни системата, ще обърка професионалната сфера трябва да упростяваме процедурите. Това е целта на доклада, а не да поставяме прекалено амбициозни цели, които не могат да бъдат постигнати. Проверка на езиковите познания. Компетентният орган, според мен, трябва да бъде отговорен за това в 19-то съображение, както и в другите членове, където това се говори. Не всеки компетентен орган ще проведе изпит по езика. И мисля, че предложеното от мен ще се окаже приемливо и за другите групи. Докладчикът може ли да го поясни също? Също така. Още преди достъпа до професията да се направят такива проверки за езиковите познания, т.е. предварително. Иначе по отношение на професионалното развитие има една добра посока на развитие. Е, говори се обаче тук за едни срокове, които са само за страната по происход, а не онази, в която професионалистът иска да практикува. А в крайна сметка последните са тези, които трябва да признаят неговата квалификация. Няколко изменения говорят, извинете, са в тази посока. Това е. Преди да продължа нататък, надявам се да намерим решение на тези проблеми. Uh, uh, Благодаря. Много е важно наистина да се съсредоточим върху сферите, където може да се постигнат компромисни решения. Благодаря, че говорите за тях. Надскачаме си малко времето, но не искам да спираме дискусията. Моля другите оратори обаче малко по-кратко да се изказват. Господин Шваб тук ли е? Не го виждам. Записал се, но не го виждам. Госпожа Ханзлик е първа. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również życzę wszystkim członkom. Благодаря. Честите нова година на членовете на нашата комисия. Съвсем кратко ще се изкажа. Първо искам да поздравя докладчика за отличната работа. Явно е било трудно. За компромисите сега, които предлагате. Първо, частичен достъп в четвърто съображение и четвърти член F, ще е по-добре да се говори за сектор здравоопазване. Автоматичното признаване, то е свързано пак с такива секторни а, дипломи, както и новите членове, които са свързани с общата образователна рамка и тестовете. Секторните професии могат да бъдат част от системата. За крайните срокове в 4C и 4D латинско се говори за две седмици и една седмица. В 56 член се говори за 48 часа. Според мен срокът е изключително кратък. Разбира се, че искаме да ускорим процедурата от една страна, но пък от друга страна тези срокове трябва да бъдат реалистични, постижими. За това смятам, че трябва да се преразгледат и да се види дали наистина са изпълними. Още нещо. Не знам дали това е въпрос на преговори. Тук задавам въпрос всъщност и към докладчицата. Голям брой, е, е голям е хорариума за акушерки. 5000 часа. В Полша Първият курс, базовия курс, е 4400 часа хорариум. Може ли да се намали? Искам просто да ви кажа, госпожо докладчик, че съществуват различни такива. И накрая, постоянно се говори за полските медицински сестри, 33-ти член и полските акушерки, 43-ти член. Компромисите, които предлагате вие, не виждам измененията, които нашите евродепутати подадаха за полските акушерки и сестри. Разбирам, че това не е спорен въпрос, така че вече е прият от вас и от други. Това е за момента. Благодаря ви. И аз благодаря, госпожа Ферхея. Ich е, vertrete heute hier auch Frau Weisgaber, die ja in der... Е, благодаря. Представлявам колегата Вайс Гербер. Госпожа, госпожа Верньо, казахте, че сте говорили с немския министр, с а, службата му, с а, колегите му, обсъждали сте с тях. Какво ще кажете за измененията, които бяха подадени в нашата комисия по тези въпроси? за теоретичния хорариум, т.е. академичното обучение, което върви заедно с теоретичното. Може би практическото искаше да каже оратора. Важно е, разбира се, какво иска да каже министра, когато такът обсъждане е в съвета, но нека ние да обсъждаме това, което изразява като мнение Европейския парламент и неговите депутати. Да, госпожа Върга малко по-късно ще се изкаже. Е, сега ще дам думата на Йорген Тичер, тъй като няма повече депутати. След това госпожа Верне ще обобщи а, казаното и ще ни обясни как ще тече от тук след на всичко. Благодаря. Brief, Съвсем накратко. Честита нова година на всички. Ще говоря само по компромисните изменения. Първо, професионалната карта. Подкрепяме предложенията. Изцяло. Следим внимателно платените стажове и дебата около тях. Добре е да се нарекат платени. Можем да променим становището си. Може би не само страната по происход трябва да бъде в фокуса на вниманието ни, но и страната, в която отива съответния професионалист. Трябва да внимаваме с дребните детайли. Има важни професии, като например четири такива ще спомена. Медицински сестри, първата. Готови сме за компромис по отношение на сестрите. Комисаря Бърния също. Намерили сме едно решение, което е прагматично, амбициозно и е европейско. Трите магически думи. Това е европейска професия, говорим за автоматично признаване. Защо европейско? Тук стигаме до прилагането. Държавите членки ще решат как да го прилагат, но дайте на Европейската комисия правото да наложи такъв тип изпълнимо решение. Ако дадете дерогации на държавите членки, да речем както за лекарите, кой тогава ще следи прилагането на тези текстове на практика? Защо е важно това? Ако говорим за разширяване, например, държавите, новите държави членки могат да искат дерогации и тогава сами ще го прилагат и комисията не може да се намесва. Това е важно за нас. Образованието наистина трябва да бъде в ръцете на държавите членки, но това трябва да са правила, които наистина да бъдат задължителни, що се отнася до прилагането. Сега за архитектите. Докладчикът повдигна този въпрос. Две неща мога да кажа тук. Що се отнася до минималната продължителност на образованието на архитекти, то като че ли е по-дълго от всички останали професии. Питаме се защо. По-дълго е за заболекари, по-дълго е, извинете, от това на заболекарите, от това на лекарите. Защо? На архитектите е най-дълго. Говорихте за Испания. Пет години обучението. Там не е шест. Погледнете го това, когато обсъждате въпроса. Нотариусите. Те не са готови да бъдат включени в директивата и ние това трябва да го признаем ясно. Можем да имаме клауза, в която в бъдеще да могат да се включват други професии, така по-елегантно ще излезем от тук. Много ви благодаря за внимание. Well, indeed, And, um... Благодаря на господин Тичер. Благодаря за начина по който сътрудничите с нашия екип. Ще дам думата на Бернадет за обобщение. Съвсем накратко моля. Виждам, че господин Жован вече дойде за следващата точка. Е да, ще бъда съвсем кратка. Записах си всичко, но не мога да отговоря на всички повдигнати въпроси и без това, че напреднахме с времето. Съгласна съм с Костанс Легрип. Трябва да работим по последователен и хоризонтален подход. Господин Тичер, представителят на комисията, ако успеем наистина да постигнем и прагматизъм, заедно с амбициите и европейските цели, мисля, че всички ще бъдем повече от доволни. Председателят каза, че ще успея да постигна чудеса. Не съм убедена, че съм на тази висота, но все пак ще постигнем добър резултат. Вие направихте предложение по отношение на нотариусите и мисля, че то вероятно ще бъде приемливо. Мисля, че в сега ще продължим да обсъждаме всички ключови въпроси с докладчите в сянка. Както вече казах, в разговора ми с министърът на здравеопазването на Германия, господин Бар, продължаваме да обсъщаме въпроса с медицинските сестри. Мисля, че няма толкова лесно да успеем да го разрешим. Мисля, че всеки направи стъпка от своя страна и това е много важно в работата в Европейския съюз. Не трябва да се затваряме в националните си интереси и в собствените си държави членки. Мисля, че ще успеем да постигнем напредък и се надявам действително да успеем. Благодаря ви. Uh, I think Mrs. Vahan was keen to know uh, about... Мисля, госпожа Вахайен всъщност зададе въпрос относно внесените от нея изменения, но предполагам, че ще обсъдите този въпрос с, с нея отделно. Добре. И така само ще потвърдя, че ще гласуваме по целият пакет на 23 януари, т.е. на следващото ни заседание след две седмици, след пленарното заседание в Страсбург. И това ще бъде много важно гласуване, защото ще гласуваме и по пакета за концесиите и обществените поръчки. Така че не, предлагам да приключим по тази точка от дневния ред. Бих искала да благодаря на госпожа Верньо и на господин Тичер. И ще отбележа само, че и министърът, немалският министър на здравеопазването, господин Куин също проявява много голям интерес към досието. Той се срещна и с докладчите в Сянка. И това е много окоръжаващо за напредъка по досието. Благодаря на всички ви и сега продължаваме с следващата точка от дневния ред, а именно положението с преговорите по много важното досе за възлагането на договори за концесия и внесените компромисни изменения. Преди това искам само да кажа няколко думи, с които трябваше може би да започна. А именно следващите две точки от дневния ред, свързани с финансовите интереси, ще се обсъдят в присъствието на няколко експерта и наистина ви насърчавам да останете и да ги слушате. Ще бъде много интересно. Ще изслушам представители на регулаторни органи за защита на потребителите, както и на практикуващи в областта на защитата на потребителите в финансовия сектор. А сега давам думата на Филип Жива, който ще ни представи напредъка по преговорите по доклад за за възлагане на договорите. Господин Панцери е тук, господин Бусър е представен от свой колега, госпожа Руле е тук. Аз ще кажа няколко думи от името на моята политическа група и ще видим какъв е напредъка по досието с концесиите. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, тук сме за да отбележим напредъка по разискването относно компромисните изменения. Общо 540 е, изменения бяха внесени, които се добавят към 236 изменения, които съм, самият аз внесох. Така че общо имаме 990 изменения. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка за конструктивният подход. Преговорите вървят доста добре, въпреки че започнахме от на противоположни позиции по някои теми, но в крайна сметка проявихме доста здрав разум и постигнахме съгласие по различни елементи. Имахме три заседания на съдокладчите в Сянка, шест общо заседания от публикуването на а, измененията. Последното се проведе вчера и за това не, все още не разполагате с а, всички а, окончателни варианти на компромисните изменения на сайта на парламента. Освен това, продължаваме да работим по някои по-технически елементи. Ще ви припомня основните цели. Целта е да имаме ясен, прост, ефикасен юридически регламент, който да гарантира прозрачността, липсата на дискриминация, т.е. избягване на злопотребите. Като дадем с това тази обща правна рамка трябваше да гарантира гъвкавостта и възможността на, за осмотрение на възлагащите органи при избора на концесионера. Също така трябваше да се уточни какви са особеностите на концесиите. И пак казвам, е, целта беше да се предвиди една достатъчно проста и ефикасна рамка. Общо имаме 114 компромисни изменения, други в момента се обсъждат. Някои обсъждахме вчера и успяхме да постигнем съгласие по раз... много а, различни теми. Ще ги представя съвсем накратко, без да влизам в подробности. Първо, относно преструктурирането, опростяването и улекотяването на текста. Като цяло, намерените компромиси имат за цел да опростят и улекотят текста на директивата. Премахнахме разли... редица а, текст, а, абзаци, които бяха взети директно от директивата с обществените поръчки. Вярно, темата е сложна, самите, самата материя с концесиите е много сложна и затова и текста е сложен. Вчера отново имаше критики относно сложността на текста. Мисля, че постигнахме доста голям напредък. Е, всичко не е идеално, но и трудно може да постигнем идеален текст. Така че това беше основната ни цел. Вторият основен проблем беше определението за концесия. Успяхме да доизясним дефиницията, за да обясним какво точно е концесията при обществени поръчки и прехвърлянето на риска. Имаше и много уточнявания по отношение на приложното поле. стана въпрос за лицензиите и различните разрешителни. Това са елементи, които изчезнаха, защото реално погледнато те не представляват концесии съгласно приложното полен на директивата. Потенхме въпроса за продължителността на концесията, която се основава на амортизацията. Същото зависи и за също въжи и за дефиницията стойност, като целта е да има една понятие за различните видове концесия, която се основава на оборота и на други критерии. Опитахме също така да постигнем последователност от економическа гледна точка. По отношение на праговете, имаше няколко сами подхода. Първият е, че трябва да се приеме принцип, е, отделен принцип за доходите строителство. И на второ място съгласихме се да, да вдигнем прага от 5 до 8 милиона. На въпросите комисия ни, ни а, предупреди, че може би ще има а, известни проблеми с международните споразумения. Ще видим дали ще стигнем до там. Целта беше да има хармонизация. На трето място, поделяне на основните принципи. Първото важно твърдение от политическа гледна точка е запазването на автономията на органите местните самоуправление. Второ място е принципа на прозрачност. Много е важно доходите да бъдат прозрачни, без да се нарушават класите за поверителност. На трето място е свободата на е, услугите от обществен, от общ интерес и тяхното предоставяне. Трети основен принцип е свободата за преговаряне и договаряне на на органите за самоуправление, т.е. те самите определят правилата на играта и разбира се, като ги определят, трябва и да спазват тези правила. Като всичко това се основава на преговорите и на договарянето, т.е. много е важно да има преки и свободни из... преговори между възложителят и бъдещия концесионер. И разбира се, на последно място е принципът на а, недискриминация по отношение на изключенията възприяхме изключение да предложим на Европейската комисия, като се предвижда се взема предвид изключение да предвидят националните законодателства по отношение на гаранциите от процесуална гледна точка. Тук също възприяхме принципите на Европейската комисия, като опитахме, разбира се, да ги подобрим. В частност, откъса различните мерки, които ограничават конкуренцията. Мерките, свързани с околната среда, беше доста сложен въпрос. Мисля, че успяхме да постигнем разумно, разумен компромис, като се предвижда спазване на националното европейско законодателство по отношение на трудовото право, опазването на околната среда и съответно възможностите за изключване на дадени кандидати. по отношение на кръстосаното изискване. Успяхме да постигнем споразумение на срещата ни вчера, като целта ни беше да няма постоянно препращане към класическата директива за обществените поръчки. И накрая по отношение на член 11. Вчера отново водихме преговори и постигнахме споразумение. Успяхме да доуточним член 11. Беше ясно, че трябва да го допълним с нов член или да го допълним с член 50, който ще бъде пренаписан, като целта е възоснова на преходни разпоредби с положителен период да дадем възможност на властите, които биха желали да променят своята правна форма чрез създаването на нови правни на нови правни единици, които да се занимават с съответните дейности по възлагане на концесиите. Както знаете, това досие, подобно досието за директивата за обществените поръчки, тук гледам към господин Тарабела, отне много време всъщност остава една главна точка на, на разногласие. Става въпрос за а, на оборот, което може да доведе до изключване. Някои искат 100%, други искат 80%. Ще намерите цялата парите от възможности между двете. Тук все още нямаме споразумение. Компромисните изменения ще а, бъдат а, финализирани през а, няколко седмици. Но държа да подчертая, господин председател, че всеки път, когато имаше трудности, първоначално се опитвахме да постигнем общи правила, за да разрешим конкретни проблеми и това доведе до много сериозни проблеми. Ето защо през последните два месеца изоставихме този подход. Решихме да се съсредоточим върху идентифицирането на специфичните проблеми и намирането на конкретни решения за тези специфични проблеми, дори и с прахване характер и този подход даде доста по-добри резултати. Още веднъж бих искал да благодаря на докладчите в Сянк за конструктивният подход. Пак повторям, преговорите бяха много сложни, започнахме от диаметрално различни позиции, но успяхме да постигнем добри компромисни решения. Благодаря и на служителите от, на комисията по а, вътрешния пазар и на потребителите. Благодаря и на колегите от Европейската комисия. Не винаги позициите ни съвпадат с комисията, но винаги сме водили много конструктивни разговори с тях. Благодаря и на господин Тарабела. Той не работеше пряко по доклада за доходи за концесии, но с работата ни по директивата за обществените поръчки изключително много ни помогна. И накрая искам да, да подчертая още веднъж колко голяма е добавената стойност на този нов текст по отношение на а, много свободното тълкуване, което водеше до момента до сегашни проблеми. Мисля, че след една дълга година на усилена работа и преговори постигнахме един доста добър резултат. Благодаря ви. Uh, много благодаря. Съгласен съм, че постигнахме огромен напредък тук. Благодаря ви за това, че ръководихте процеса. Благодаря на господин Тарабела. Между другото, вчера имахме дълги разговори по отношение на втория кръг от преговори по обществените поръчки и най-вече свързани с различните комунални услуги. Искам да поздравя и госпожа Шасковска, между другото, която е тук. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Господин Панцерия е първи. Президенти, да. Благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Първо и аз искам да благодаря на докладчика за представенето на компромисите и за работата, която свършихме заедно. Искам да повторя няколко неща. Първото е, че е важно да се постигне съгласие по това предложение, най-вече защото заедно с обществените поръчки този сектор представлява огромен сектор на инвестиции в държавите членки по отношение на местните органи на властта. Тези компромиси всъщност са плод на много интензивна работа, която протече последните месеци и които конкретизират един подход, който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 и упростява, както каза колегата, същия този текст, първоначален текст. Без да навлизам в подробности, искам да се спра в няколко въправи си. Първа точка – приложно поле. Бе променено приложното поле и ние работихме от една страна, за да затвърдим административната автономност на регионите и още нещо искам да кажа и то съвсем ясно, защото има много депутати, които не искат да го разберат този аспект, а то е принципът за свобода да се определят а, кои са онези услуги, които са от общ а, обществен интерес. Много е важно да се постигне тази цел. За мен тя е изключително важна, защото в определението на принципа на СИЕГ, тази директива не засяга автономията на местните, регионалните, областните власти да дефинират своите а, услуги от общ интерес. Тоест, те трябва да бъдат организирани, финансирани, а, приложното им поле трябва да бъде местно и те са прерогатив на тези а, субекти. Още нещо важно, втори член, който е свързан с определенията. Сега нещата са по-ясни и разбираме повече какво означава економически риск от значителен характер. След това 17 член, що се отнася до социалните услуги, там също има яснота, а, защото те са изключително важни. Още нещо важно, 26 член за основните принципи. За нас това е един от основните елементи в този текст, защото беше в центъра на всички преговори. Тук съвсем ясно се говори за е, социалните критерии, екологичните критерии и за това какво трябва да спазват операторите, що се отнася до екологията, до трудовите условия, които трябва да се прилагат там, където се извършват тези крупни инвестиционни дейности. Говорим за правото на Съюза, националното законодателство, колективните трудови договори и в този контекст също така включваме и под изпълнителските договори на обществени поръчки. Там също много работихме и мисля, че много ясно го разположихме в текста, този подтекст. След това имаше други въпроси, които бяха споменати от докладчика. Аз сега няма да се връщам върху тях, защото компромисите, които сме стигнали до момента, е, са ясни. Поне ние ги подкрепяме съвсем безрезервно. В заключение трябва да кажа още няколко думи. Отново много накратко. Има основни аспекти, по които още не сме стигнали до ясна дефиниция или поне не е ясно, ще се стигне ли до компромис. Едното е свързано с публично-публичните сътрудничества или партньорства и след това предприятията, които са свързани с такива сектори, които са специфични и затова за тях има нужда от дерогация. Вчера в работата, която извършихме, е, постигнахме крачки напред. Много ми се иска същата работа, която продължава, разбира се, да ни доведе до други крачки напред в този текст, за да може в срок да излезем с ясно решение, с ясен компромис, който ще ни даде възможност да отговорим на всички потребности, които са изразени. Може да се каже, че работата до момента бе положителна. Благодаря отново на докладчика. Надявам се в едните дни да стигнем до яснота по всички въпроси. Uh, благодаря за изразения оптимизъм. Господин Хацимаркакис ще замести господин Бушое. Благодаря, господин председател. Ще си изкажа от името на колегата. Той иска да благодари на комисията за предложението за регламент. Иска да благодари и на господин Жован за измененията в проекто доклада. Трябва да си научим урока от кризата и да възстановим доверието у потребителите в пазарите и в инвеститорите на дребно. Как ще стане това? Като ги информираме надлежно за различните инвестиции. Кристиан Бушой подкрепя голяма част от компромисите, свързани с обществените договори. Той подкрепя елементи, свързани с техническите спецификации, критериите за възлагане и така нататък. Подкрепя и мекия подход на комисията. Трябва да се намери дефиниция за концесия, тъй като поради отсъствието на дефиницията има различни дела – трябва да се поясни, че обществените органи сами могат да извършват различна работа или да предлагат услуги по собствено осмотрение. По отношение на праговите стоености и метода за изчисляване на стоеността на концесията, трябва да има упростяване. Докладчик Калталде смята, че стоеността на концесията трябва да се изчислява възосновата на целия оборот, който е натрупан за периода на концесията, като се премахнат данъците. Премахването, повишаването по-скоро на прага до 8 милиона е добра идея. В много държави членки 8 милиона е голяма сума и това ще доведе до изключването на някои договори в тези конкретни държави членки, които иначе биха били включени в приложното поле на директивата. Задоволителен компромис се е постигнат относно изключването от приложното поле на директивата. Сега имаме балансиран подход. Тази директива вече има е, добавена стойност. Изключенията е, за някои вътрешни изпълнения на дейности са обосновани и основателни. А изключението по отношение на дъщерни предприятия трябва да се прилага само в някои конкретни ограничени случаи. Критериите за вътрешно изпълнение на дейност са по-строги, отколкото при дъщерните дружества. Групата на АЛДЕ защитава някои принципи, свързани с контрола на избора на юридическо лице. Всъщност, различни конфликтни интереси трябва да бъдат взети е, предвид тук. Разпоредбите, свързани с прозрачността и процесуалните гаранции, вече са упростени и сега има по-голяма доза гъвкавост за обществените органи, като сега има и равнопоставеност на участващите в тръжните процедури техническите спецификации като термин трябва да се заменят с технически или функционални изисквания и накрая, тъй като говорим за дългосрочни договори, а там преговорите са правило, а не изключение, важно е да се даде по-голяма възможност за преговори В заключение, дори текста не напълно да отразява позицията на Алде и на господин Босой, ние смятаме, че е изключително важно да се внесат подобрения в тази директива. Благодаря за думата. Благодаря, господин Хацимаркакис, за това, че изчетохте позицията на господин Босой, който е много активен. Госпожа Руле. Благодаря, господин Харбар. Искам да благодаря на господин Жован. Господин Жован винаги е готов да работи с онези, които имат малко по-различно мнение, и готов да търси компромиса. Благодарим за професионалното отношение в хода на преговорите. Успяхме да опростим предложението на комисията, направихме го по-стройно, вкарахме необходимата гъвкавост, запазихме част от гъвкавостта. Ние подкрепяме голяма част от компромисите, не всички естествено. Искаме да подкрепим подкрепим, всъщност няма да подкрепим компромисите по точка 11 и 15 за преходния период. Защо? Ние бихме искали въобще да няма директива. Директивата вероятно ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши в някои области. Знаете каква е нашата позиция, няма да ви обяснявам защо някои области трябва да бъдат изключени от приложеното поле. Имам предвид основно услугите от общ економически интерес, водоснабдяването, например. Е, едва ли ще успеем да прокараме своята позиция, ще трябва да приемем нещата такива каквито са. Благодаря на господин Жован за това, че намери решение в, в областта на гражданската защита, спасяванията при катастрофи и природни бедствия. В крайна сметка ще трябва да гласуваме против и най-вече това се дължи на публично-частното сътрудничество. Предишният оратор говори за финансовата економическа криза. Сега има изключително голямо е, изключително голяма задлъжнялост в държавите членки и съответно имаме нужда от гъвкавост и от синергийни ефекти, сътрудничеството с публичните органи може да доведе до 30% повече гъвкавост. Водоснабдяването не е само проблем в Германия, то е проблем в много държави членки. То представлява проблем там, където на пазара има обществени и частни лица. В някои страни водоснабдяването е напълно частно, в други отчасти частно. Добре е да има сътрудничество, защото публичният сектор се справя добре. Не можем просто да го отхвърляме. Публично-частните партньорства като цяло не трябва да се отхвърлят. В крайна сметка, определението е важно, а определението се основава на погрешно разбрани критерии. Същото въжи за доклада Тарабела, само че сега положението е още по-тежко. Ние се въздържахме при доклада Тарабела, сега вероятно ще трябва да гласуваме против доклада Жован. Защо? 80% от оборота за местните органи. Това ще създаде проблем. Много често не се предоставят само един вид услуги. Понякога се предоставят, например, услуги във водоснабдяването и в енергоснабдяването. Така се покриват много повече от 80%. Ако поступим по същия начин за водите, това няма да е правилно. За водите трябва да имаме 100%. Естествено, водоснабдителната мрежа ще трябва да бъде модернизирана, трябва да се актуализират, да се модернизират пречиствателните станции и така нататък. А говорим за малки местни органи, които нямат кой знае какъв потенциал. Директивата няма да доведе до приватизация на водоснабдяването, но ще създаде много повече бариери пред малките местни власти. Те няма да могат да се справят с изискванията и ще се създаде правна несигурност. Може би трябва да помислим не е ли по-добре да извадим водоснабдяването от тази директива. Водоснабдяването е проблем и затова ние ще гласуваме против доклада. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като аз съм докладчик в Сянка, както и по другата директива за обществените поръчки. Аз искам да поздравя Филип Жован за подхода, Трябваше да се направят съществени промени в първоначалното предложение, за да има някаква полза все пак от тези законодателни предложения. много хора се съмняваха в тази полза. Ето защо имаше нужда отделна директива. И всъщност, с оглед на казаното, аз мисля, че това беше едно добро решение. Трябва да има насърчаване на развитието на концесионните договори. Сега даваме ценен инструмент за местните органи, така те ще могат да управляват по-добре концесиите за бъдеще. Много често става въпрос за споразумения с а, значителни суми, продължаващи за много години напред в бъдеще. предоставянето на услугите ще трябва да отговаря на техническото развитие, на развитието на пазарите. Концесионните договори са много разнообразни по своя характер. Ние работихме с господин Жован усилено, за да не се стигне до там, че ще има твърде големи бариери. И аз разбирам в тази връзка казаното за проблемите на конкретни сектори. Много често водата, водоснабдяването представляват част от едно цялостно споразумение. Аз мисля, че компромис е добър, имаме пакет сега и след гласуването може би ще трябва да видим дали не е възможно да се опростят още повече нещата. Ние сме готови да приемем праговите стойности в предложението. Ние ще гласуваме за компромиса и за директивата. Госпожа Ферхейен, всъщност е първа. Вие първа привлякохте вниманието ми. Госпожа Ферхейен има думата. Благодаря, господин председател, и аз искам да благодаря на господин Жован за доброто сътрудничество. Много от нашите препоръки бяха включени в компромисните текстове, така че ви поздравявам. Едва вчера ние останалите, които не сме докладчици в сянка, видяхме текста. Може ли госпожа Верхаен да говори в микрофона, защото не се чува много добре? Въпреки, че има разлики между държавите членки, по отношение на праговите стойности, тук имаме известен напредък. По отношение на разходите за персонала, трябва да кажа, че понякога те ще доведат до ситуация, в която праговите стойности на разходите ще бъдат надхвърлени трябва да има съответно максимално висока стойност на сумите, на праговите е, стойности, както позволява международното право. Не трябва да забравяме, че живеем в криза. Трябва да се гарантира, че местните власти, въобще всички публични органи ще могат да инвестират и така ограничените си средства разумно. Не трябва да се изразходват средства за излишни съоръжения. Там, където има улеснение, то трябва да се осъществи. Що се отнася до вътрешните проекти, трябва да видим какво точно се крие тук. Защото тълкованието, формулировката може да е, е различна. В някои случаи има смесено предоставяне на услуги, т.е. Е, газоснабдяване, водоснабдяване, електроснабдяване в едно – Винаги може да има различни трактовки за един либерализиран сектор на енергоснабдяването, нещата стоят по малко по-различен начин. Когато става въпрос за вътрешно снабдяване, положението е друго и това трябва да се отчете в директивата. Благодаря. Благодаря, господин Ферхайн. Знам, че вие също проявявате голям интерес. Благодаря ви за приноса. Никой друг не иска да се изкаже. Госпожа Чайковска. Съвсем накратко, тъй като нашите експерти по следващите две точки вече са тук. Благодаря, господин председател. Всичко най-добро за настоящата нова година. От името на екипа по концесиите. Искам да благодаря на докладчиците за положените усилия. Оценяваме високо постигнатия напредък. Вече съм ви казвала, че текста е значително упростен, оптимизиран. Основните принципи, логиката на комисията са запазени, така че сме доволни. Четири коментара, които са много важни ще говорим за последиците от евентуалните действия. На първо място приложното поле на директивата. Забелязваме, че има допълнителни дерогации, например сектора на хазарта. Комисията смята, че е трудно да се намерят причини за това изключване, не разбираме защо се изключва хазарта, например. Искам да подчертая, освен това, че не виждаме защо трябва да се изключват други отрасли, в която да било държава членка. Няма правни или економически основания за временно или пълно изключване на конкретни отрасли. Разбираме, че има различни правила в сила за различните държави членки, но директивата се опитва да намери най-малкия общ знаменател. Защото е, това е и целта в крайна сметка да се гарантира прозрачност и равнопоставеност. Още нещо трябва да се отчитат международните задължения в тази област. Например, така наречената GPA, Европейския съюз има поети ангажименти спрямо трети страни и те трябва да се вземат предвид въздействието на директивата. Комисията разбира колко е важно сътрудничеството между частните и обществените лица. Много често обаче съда е казвал, че такова сътрудничество не може да има. И накрая по отношение на възлагането и критериите за възлагане, както и процедурата за възлагане на концесионния договор. Има известни рискове да няма равнопоставеност за всички кандидати. Тук трябва да поуточним нещата. В заключение, ние оценяваме високо положените усилия и сме на ваше разположение. Благодаря. Благодаря ви за това сътрудничество. Резултатите вече се виждат. Господин Жован, искате ли да кажете няколко думи в заключение. Благодаря, господин председател. Съвсем набързо изслушахме мнението на всички. Даваме си сметка, че още има разногласие между отделните членове на парламента и между мнението на парламента и на Европейската комисия, но така е в политическата игра. Мисля, че ако парламента в крайна сметка одобри текста след одобряването му от комисията, мисля, че това ще бъде голямо постижение, защото реално погледнато ще сме създали нов законодателен текст, който ще бъде голямо постижение за Европейския парламент. Благодаря ви, господин председател. Uh, Благодаря. Гласуването ще бъде на 24 януари. Следващото ни заседание ще бъде наистина пълно с текстове за гласуване. Надявам се да сте подготвени. Тази седмица в Страсбург ще се довърши работата по тези ключови въпроси. Благодаря ви. Сега преминаваме към дискусии с участието на експерти за становища, които ще отидат към Комисията по економически и парижни въпроси. Става дума за потребителите най-вече по две важни предложения. Едното е регламент за основни информационни документи за инвестиционни продукти. Господин Панцери, който усилено се труди в нашата комисия. Вторият документ е предложен за директива на Европейския парламент относно застрахователното посредничество, преработен текст. Много важен документ, е, особено за нашата комисия. Както знаете, много работа сме свършили в сферата на финансовите услуги, кредитите за потребители, т.е. потребителски кредити, ипотечни кредити и така нататък. Това оказва въздействие върху всички продукти, включая финансовите услуги. Радвам се, че има при нас четирима експерти, които ще ни дадат своята гледна точка по темите, които ще обсъждаме за съставяне на своите предложения към Комисията по економически и парични въпроси. Още говорим с тях, дали ще ни дадат асоцииран статут, т.е. някои от нашите членове да бъдат прияти там при тези дебати. Така или иначе, това са си разговори, които текат и това не ни пречи да си работим, да излезем с ясни предложения и комисията а, по економически и парични въпроси да ги разгледа. Има две предложения тук. Докладчиците съгласни ли са с начина по който ще процедираме? А то е следният. Първо да изслушаме встъпителни думи от господин Панцери, извинете, Панцери, по информационните документи. След това двама експерти по информационните документи. Жон-Франсуа Берньо и след него Пол Карти. Те ще говорят по първи. първи. След като господин Панцери направи встъпителните си думи, след това ще дам думата на колегите, докладчик, докладчик сянка. Ще разпределим времето. След това ще дам думата на господин е, Стайлер, тя ще говори по директивата за страхователно посредничество и след това ще изслушаме двама експерти. По 10 минути даваме на експертите. Ще пуснем часовника, за да се ориентирате във времето. След това ще дам думата отново на колегите. Points. Процедурен въпрос ли имате? Имам въпрос. Доколкото разбрах, аз мога да изразя становището на потребителите по отношение на директивата за страхователно посредничество. Значи по първия въпрос ще бъда по-кратък, за да ми остане време за втория. Мисля, че ще имаме достатъчно време. Ще ви дам време. Може би ще ви дам думата като трети оратор след а, първите двама. Или обратно. Uh, uh, Ако ми позволите, като представител на посредниците, и аз исках да кажа нещо за застрахователното посредничество. Както искате, така ще се изкажа всъщност при първото си изказване или при второто. Имаме достатъчно време, ще ви включа всички. И четиримата ще можете да коментирате. Докладчиците съм убеден са съгласни. Чудесно! Много гъвкава е нашата комисия. Искаме да извлечем максимална полза от присъствието ви тук можете да говорите на какъвто си искате език, защото имаме пълен преводачески режим. Всички ли са съгласни? И докладчиците, разбира се, ще получат думата след експертите. Не знам кои са тук. Госпожа Руле е тук. По двете директиви. Господин Карас, добре дошъл който сега си говори с госпожа Тюн, Та, току-що ви приветствах, едва ли ме чухте, като докладчик в Сянка. И вие сте представител на Комисията по парични въпроси. Не виждам либерали. И госпожа Ханслик също след това. Добре, вие ще говорите от името на госпожа Пиети Кайнен, други заместници. А аз ще изразя становището на моята група. Добре, това бяха встъпителните думи. Господин Панцери, искате ли накратко да ни обясните предложението, контекст да обрисувате и след това ще чуем експертите и след това господин Берно. Имате думата. грация, grazie Presidente. Prima di... Благодаря, господин председател. Преди да навляза по същество в становището, искам да ви информирам, че вчера секретарията изпрати е, актуализираната версия на доклада. Трябва да се вземе предвид за бъдещата ни работа. На английски е за момента един, директния превод, защото поради коледната вакансия нямаше как да бъде преведено на другите езици, а другите пък ще бъдат готови за 18 януари. Второто нещо, което трябва да кажа съвсем накратко, което бе повдигнато от вас и според мен, господин председателю, вие говорихте за засиленото сътрудничество с економическата комисия на Европейския парламент. Трябва съвсем ясно да изясним начина си на работа с тях, за да може да се работи съвсем сериозно и задълбочено. Сега по същество. Смятам, че трябва наистина да се гледа положително предложението на регламент на Европейския парламент, извинете, на, Европ... на съвета и е, относно основните информационни документи за инвестиционните продукти. Смятам, че всеки един потребител, който иска да пести или пък иска да инвестира, трябва да има необходимата информация, която да е разбираема, която да му дава възможност да сравнява различните инвестиционни продукти, както и продуктите от спестяване световен характер. Дипляните в момента, както и другите видове информация, които се предоставят, са много дълги, записани са на един технически, написани са, извинете, на технически язик. Смятам, че това е изключително важно за създаването на един стандартизиран модел за подаване на информация към потребителите по един ясен начин, по един лаконичен начин. По този начин се опитваме да определяем липсата на информация, която се предоставяше на потребителите преди да закупите инвестиционен продукт и което на тази липса не даваше възможност да се избере най-добрия инвестиционен продукт, което после водеше до, водеше до съдебни дела. Предложението за регламент е в следния характер. Първо целта му е информацията да бъде достъпна, с ясен език, като се съсредоточава най-вече върху ключова информация, за да може да се разбере същността на продукта. На второ място има сравняване на продукти. Това може да стане възможно само ако има хармонизирано рамка за инвестиционни продукти, така както е записано в предложението. На трето място предоставяне на ключ ключова информация на потребителя преди да се сключи договора и накрая въвеждане на режим за санкции в случаите, в които не се предоставят и не се изпълняват задълженията за предоставяне на информация цяла серия от аспекти на предложението би трябвало да бъдат подобрени и те ще бъдат включени в настоящия доклад, без да се влиза в подробностен, подробен извинете, списък по отделните точки. Аз все пак ще засегна някои. На първо място не бива да се ограничава приложното поле на този, е, на този регламент. Е, Основните информационни документи или ОИД трябва да бъдат предоставени не само от тези, които предоставят продукта, но и от посредниците. Същите тези ОИД не би трябвало да се съсредоточават само върху пакетите, а трябва да покриват и онези инструменти, които не влизат в пакет или пък които се познават от преди, от миналото. И те трябва да са свързани а, и с пенсионните схеми, които се предлагат от различните предприятия. След това информацията за риска не трябва да се ограничават само до индикаторите, които се прилагат а, от инвестиционните а, дружества или предприятия за колективни инвестиции и трябва да бъдат дадени на потребителя тогава, когато им се предлага този документ от посредника преди сключването на окончателен договор. Необходимо е да се предвиди една система, посредством която е възможно да се демонстрира, че всички тези ОИД са предоставени на а, потребителя и тези ОИД, при които няма пряк контакт, също трябва да бъдат предоставени. Трябва да бъдат задължителни предоставянето на такива информации при транзакции, които използват а, а, интернет или други такъв, друг такъв тип а, а, търговия. Не беше възможно да включим всички аспекти в този доклад, защото има ограничения, така че работата трябва да се извърши, имайки предвид съдържанието на ОИД, начините, които се използват за предоставяне на информация, както и едно подсилена дефиниция на правата на потребителите, що се отнасят до рекламации. Освен това, виждате, че няма изменения свързани а, а, с други теми, защото смятам, че доклада ще бъде прият в нашата комисия и ние ще го редактираме. Смятам, че това са важни резултати и основните елементи ще дадат възможност всички ние да постигнем общ подход, който да бъде максимално консенсусен. Това е първия случай, по който, на който обсъждаме тази тематика и ще можем да чуем мненията на колегите, наблюденията на експертите. Благодаря. Good. Well, thank you very much. I should have drawn attention to Благодаря. Тук беше проектостановището ви. Е, сега по дискусиите с е, Комисията по економически и парични въпроси все още такът преговори. Първоначалният отговор на председателя на тази комисия беше ясно и кратко не. Но дискусиите продължават. Надявам се председателския съвет или господин Лене като председател е, ще вземе друго решение. Продължаваме нататък. Е, първият ни експерт е Жан-Франсуа Биено. Всички имате неговата автобиография. Няма да ви я чета. Той ще говори от името на Бюрк. Те са много активни участници в нашите заседания. Той има огромен опит при съвети към Белгийската потребителска организация, т.е. работи като консултант за тях дълги години. Добре дошъл. Давам ви думата за 10 минути за първото ви изказване, свързано най-вече с ОИД. Имате думата. Thank you, Chairman, for this... Благодаря ви, господин председател, за любезните съпителни думи и ще продължа на френски. Нека да започнем с съкръщенията. KID или OID са съкръщението за основни информационни документи. Друго съкръщение, което, използва, което се използва много често в този аргумент е PRIPS Package или пакетът от продукти за инвестиране на дребно или на инвестиционни продукти на дребно. Но за приложеното поле въпросът е дали трябва да се ограничава само до структурните пакети или и да се разшири към, и да включи други продукти за инвестиране на дребно, нещо, за което ние настояваме. Инициативата на комисията беше очаквана от много дълго време и действително много се радваме, че не е накрая тя се осъществява. За нас е важно да разполагаме с един кратък документ, с ключовата информация, важна за потребителя. Това стана ясно от редица изследвания относно поведението на потребителите и редица от изследвания поръчени от Европейската комисия показаха, че ОИД наистина са много важни за потребителя. Те му дават възможност да разбере по-добре различните продукти и да направи своето решение. От този приложното поле, според нас всички продукти за спестяване и инвестиране трябва да разполагат с един ОИД, един вид визитна картичка, която отговаря на най-важните въпроси, които си задава потребителя и които са изложени в член 8 на настоящият регламент. И ние бихме искали този вид ОИД да се превърнат в повсеместна практика. Относно информацията, която се съдържа в ОИД, според нас в предложението на комисията липсва информация, която може да бъде предоставена само от предлагащият инстру... съответният инструмент. Относно цената, ОИД, която се изготвя от издаващият, споменава най-високите разходи, които биха могли да бъдат поискани в в канала на разпространение. В такъв случай могат да се пропуснат някои много важни а, елементи, които може би са по-интересни или които могат да се намерят при по-интересна цена за потребителя в ОИД. Ето защо ние искаме, когато последникът изготвя ОИД, той да спомене реалната цена, която ще бъде платена от потребителя. Потом завръщаме за, към те наречените непреки инвестиции или пакетите от инвестиционни продукти те могат да бъдат от различно естество. Може да въпрос за структурирана инвестиция, за, фонд, за инвестиционен фонд или структуриран банков депозит. Може да става въпрос също така и за предприятия за колективно инвестиране в прехвърлями цени книжа. И всички тези продукти попадат под различен данъчен режим. Ако правите своят инвестиционен избор, без да имате предвид данците, които ще платите, то тогава ще направите погрешен избор. Т.е. няма да изберете най-подходящият инструмент. Ето защо. Трябва да има някаква най-обща резюмирана информация относно данъчният режим и а, тази информация трябва да се предостави от а, посредника, тъй като издаващият орган, издаващ, изготвящ инвестиционния пакет, няма как да е наясно в коя държава членка този пакет ще бъде закупен от инвеститора. Ето защо бихме искали информацията, която се на характер, съгласно а, съответната директива, да фигурира също в ОИД. Защо да имаме два документа, когато може да има само един регламент? може би по техническа гледна точка ще е трудно да се използва този регламент, за да се прилагат изискванията съгласно директивата за пазарите на финансови инструменти. Но от гледна точка на потребителя би било много по-лесно цялата му необходима информация да се съдържа в един единствен документ. Относно информацията, свързана с риска, в ОИДА, свързана с предприятията с колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа или Пъка и ПЦК, ние предлагаме скала от 1 до 7, съгласно равнището на риска. Разбира се, тази скала не е идеална. Би било добре да имаме по-подробна информация за пъка и ПЦК, но за останалите инвестиционни пакети рискът е различен. Защо? Защото в ПК и ПЦК винаги задължително има диверсификация, т.е. в един и същи пакет се съдържат ам, продукти от различен характер, например застрахователни ам, продукти, докато при другите видове пакети може да става въпрос за пакети от един и същи по естество вид инвестиционен продукт, издаване от различни емитенти. Така че най-добре, най-добрият метод за предоставяне на информация на потребителя все още не е намерен. Ето защо ние просто искаме надзорните органи на европейско равнище. Става въпрос за Европейският орган за цените книжа и пазарите, Европейският банков орган да изготвят заедно критерии за информация, да направят един вид тест пред потребителите и да видят кои ще бъдат най- подходящи за потребителите. Тази метод беше приложен за основните функционални документи при ПК и ПЦК и предлагаме тук отново да бъде приложен същия метод. Ще приключа с едно изключение. Според регламента, ОИДа трябва да се предоставя от посредника преди сключването на сделката. Тоест не се предлага, не се предвижда предоставянето на ОИД, когато става въпрос само за съвет от страна на посредника. Ние настояваме този документ да се предоставя още тога, още на този етап, но също така трябва да се предоставя и на етапа на а, предоставяне на съвети или а, предлагане на инвестиционни документи дистанционно. това е един пропуск, който трябва да бъде попълнен, защото в противен случай банките и другите институции ще предпочитат телефонни разговори или друг вид дистанционно предоставяне на информация вместо срещи лично с клиенти, на които са длъжни да предоставят ОИД. Благодаря, господин председател. Виждаме, че подкрепят някои от елементите, които господин Панцери вече е включил. По-късно ще обсъдим допълнително този въпрос. Сега давам думата на нашия гост, господин Полкати. Той има много голям опит в застрахователната индустрия. Ще му дам думата и по следващия доклад. В момента той е председател на Европейската асоциация на застрахователните посредници. Ще му дам думата за не повече от 10 минути. Благодаря, господин председател. Аз всъщност ще говоря съвсем накратко, защото искам да поговоря повече по директивата за застрахователното посредничество. Сега ще говоря, значи, само около 4 минути, ако направим една проста сметка колко време имам. Благодаря на господин Панцери за доклада и за възможността да дам своя принос към него. Онези от вас, които не знаят кои сме, ще разберат, тъй като сега ще кажа няколко думи в тази връзка. Ще говоря и за пакета инвестиционни продукти на Дребно. Първо, нашата федерация представя различни застрахователни асоциации, посредници, около 50. Големия брой големия процент от тези посредници са малки или средни предприятия, работят във всички къчета на Съюза и работят с потребителите. Всъщност, ние сме засегнати заедно с потребителите на равна нога от настоящото предложение. Ние работим в един пазар на изключително голяма конкуренция. Там работят не само посредници в застрахователните услуги. Пазара се променя и по отношение на продуктите и съответно ние трябва да останем достатъчно динамични. Някои от предложенията вероятно ще нарушат динамиката на нашето участие на пазара и то по неприятен начин. Втория коментар, който искам да направя е, че застрахователната дейност има своите специфични черти и не трябва да се губят те в процеса. Естествено, има възможност за стандартизация по отношение на интересите на потребителите, но има специфични черти, които не трябва да губим от погледа си. По отношение на пакета инвестиционни продукти на дребно, така наречения ПРИПС, напълно подкрепям казаното от господин Панцери – Основните информационни документи трябва да са надежни, съпоставими и релевантни. Информацията трябва да е стандартизирана, информационната пропуст трябва да се запълни. Може да има хармонизация, тази информация трябва да се дава преди да се сключи договор. Това се разбира от само себе си. Имаме някои затруднения с част от казаното тук в залата. На първо място, ние смятаме, че ако посредниците носят солидарна отговорност за създаването на информационни документи, ще се стигне до опасна ситуация. Може да има правна несигурност и такава ситуация трябва да се избягва на, всички, на всяка цена. Може да се помисли малко повече тук. По отношение на текста и езика, който се използва, не трябва да се забравя, че трябва да има стандартна рамка в това отношение. Разбрах вече, че съм надхвърлил своите 4 минути и останалите 6 ще ги използвам по директивата за застрахователното посредничество. Да, каза председател, ще ви дадем думата малко по-късно. Разполагаме с залата до 12.30 с пълен режим на превод. Сега ще дам възможност за разговор между депутатите с общ характер – Останалите експерти, които не се изказаха, ако искат да кажат нещо, имат възможност да го направят. Първо обаче ще дам думата на колегите. Кой иска да каже нещо? Господин Хаци Маркаки се първи. Отново от името на господин Бушой, който е докладчик в сянка по това досие. Той подкрепя идеята за единен подход по отношение на основните информационни документи ОИД, информация, която трябва да се дава на инвеститорите в Съюза. Подобно на докладчика, той подкрепя избрания юридически инструмент, който ще гарантира единния подход. Член 6 е изключително важен, защото е от съществено значение инвеститорите на дребно да разбират информацията, която им се дава. Основните информационни документи трябва да са ясни, точни и да не подвеждат. Докладчик Кавсянка е съгласен, че те не трябва да съдържат рекламна информация и трябва да бъдат разделени от други маркетингови материали. Текста трябва да се промени обаче, защото има припокриване между настоящия параграф 2 и новия параграф 2а, който предлага господин Панцер. Господин Бушой има известни резерви по изменение 10, свързано с езика, който се използва в онази част от държавата членка, където се продава продукта. Проблема е, че някои продукти могат да се купят онлайн. Например, ако един френско говорящ белгиец купува продукт от фламандско дружество, той може да очаква, че продуктът ще е описан и на френски, тъй като става въпрос за Белгия така или иначе съответното изменение може да бъде контрапродуктивно. По отношение на съдържанието на ОИД, трябва да се подобрят разпоредбите на член 8. Рисковете се споменават в повече от един раздел и може да се поподобри яснотата на текста разходите трябва да се оказват по такъв начин, че те да бъдат разбрани от инвеститора. Ако някой купува като част от инвестиционен фонд, може да се видят много комисионни, само че за клиента е трудно да разбере какви точно са тези комисионни и дали те се прилагат към съществения, към съответния случай. може да се уточни фискалния режим, който се прилага към съответния продукт в съответната страна. Подкрепяме информацията, свързана с различните черти на продукта. Освен това, трябва да се каже, че е, успехите, които е постигнал продукта в миналото, не са гаранция за бъдещи успехи. И накрая, по отношение на обещетяването в случай на претърпяна щета докладчика заличава в текст номер 19 е, информацията, според която загубата се заличава, ако е, т.е. загубата е, свързана с е, основните информационни документи е, не се отчита. Други елементи също могат да бъдат обсъдени допълнително. Госпожа Ханзлек. От името на госпожа Пятикайнен ще се изкаже и аз. Госпожа Пятикайнен иска да благодаря на докладчика за становището, както и за работата, която вече е свършена по темата. Законодателното предложение и целите му за увеличаване на прозрачността и предоставяне на информация на инвеститорите на Дребно е положителна. Говори се за проста, ясна информация, Предложението е много важно за защитата на потребителите и се връзва с други предложения. Преразглеждането на следващата директива, както и на директивата за предприятие за колективно инвестиране. По-добре е да има ясна рамка, за да работи по-добре и вътрешния пазар. Също така е добро решението това да бъде регламент, защото така ще има по-ясно прилагане. Има определени въпроси, които според госпожа Пети Кайнен биха могли да подобрят предложението на комисията. Риск и рисков профил на определен пакет инвестиционни услуги на дребно. Това е едно предизвикателство. Госпожа Пятикане не е убедена в, от, от предложението на комисията по този въпрос. Решенията тук не са най-добри. И дори би ги, нарек, би ги нарекла тя подвеждащи. Много изследвания показват, е, че работата на инвестиционните фондове в миналото не е била полезен индикатор за това как фонда ще се представи в бъдеще. Когато говорим за пакетите инвестиционни услуги на дребно, рисковете свързани с всеки продукт са различни в зависимост от продукта. И тази вариация трябва да бъде отразена в ОИД. би могло да се включи е, това, което предлага докладчика по отношение на работата на предприятията за колективни инвестиции. Трябва да не се забравя, че рискът сам по себе си не е нещо лошо. Обикновено, колкото повече риск се поема, толкова повече може да се спечели, ако инвестицията е успешна. Важното обаче е лицето, което поема риска, да разбира естеството и размера на риска, който поема. Продукти, които не са подходящи за конкретния клиент и налагането им на клиента, винаги са били проблем в миналото, понеже продуктите не са били прозрачни. Ако един клиент иска да поеме повече риск, то той трябва да може да го направи. Трябва обаче да е гарантирано, че клиента разбира риска, който поема. Освен това, госпожа Пети Кайнен иска да повдигне и въпроса, свързан с различните видове рискове. Има риск, например, който поради различната структура на инструмента може да доведе до нулева печалба поради загуба от нивото на инфлацията. Това трябва да бъде описано в основните информационни документи. Трябва да са ясни всички разходи, административни, разпределителни, да е ясна каква ще бъде крайната печалба, която може да излезе от този инструмент. Тази информация често не е е известна на създателя на инвестиционните продукти и тогава в ОИД трябва да е записано, а, че посредника трябва да попълни тази информация. Госпожа Пети Кайнен не смята, че трябва да се увеличи приложното поле, което да покрива не само пакетите, но и други видове продукти за дребни инвеститори, като например преки плащания, и други, които по естеството си са много различни от пакетните продукти и за тях може би е необходима оценка на въздействието. Разширяването на приложеното поле може да стане на по-късен етап, когато законодателството бъде преразгледано или преработено. Още нещо. Съществуването на ОИД като отделен документ. Има различни инвеститори на дребно и за някои може да е невъзможно да се влезе в подробности отвъд и над информацията в ОИД. Трябва да се направи и ясна преценка дали съответния инструмент отговаря на съответния, съответния вид инвеститор. Когато има голямо многообразие, трябва да има ясна информация. Госпожа Пети Кайнен ще говори по тези въпроси с други изменения и очаква продължаването на дискусията с нетърпение. Благодаря. Uh, um, Благодаря, госпожа Штайлер. Не, господин Тарабела. Само едно пояснение преди да продължим нататък. Исках да попитам колегите до вас каква е разликата между обсъжданото тук за ОИД и онова, което бе решено в директивата за проспектите, където ОИД-тата бяха одобрени, тези, които се използват сега. Каква е информацията за ОИД-тата, които се използват сега? Добри ли са? Необходимо ли е, защото от дискусията до момента, като че ли не става ясно, аз съм докладчик сянка по тази директива и това ми припомня много дискусиите, които са се водили там. Не повтаряме ли това, което вече бе успешно по друга директива? Просто искам пояснение. Аз имах сходен въпрос и мисля, че част от въпросите, свързани с приложното поле, които ще бъдат обсъждани, ще е, бъде добре да бъдат коментирани и от експертите. Господин Панциери говори за голямо увеличаване на приложното поле, пък други колеги казват, че не е необходимо това. Така че е хубаво експертите да чуем какво мислят по въпроса. И така е последен оратор от депутатите, господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Първо държа да подчертая, че подкрепям подхода, избран от а, докладчика. Изяснения. Разясненията на експертите също са в правилната насока. Явно, е, че банковия сектор се разви по такъв начин през последните 20 години, че от етап на продажба, която е по искане на клиента, се премина към стадии, на който някои банкови и някои конкретни служители на банките предпочитат да продават продуктите, които в краткосрочен план ще донесат най-много печалби за банковият орган. Ето защо ни трябват и някои а, разяснения тук. Знаете, че аз а, отговарях а, за етикетирането на предварително пакетирани хранителни продукти. Знаете, че понякога има а, бележка, примерно, към някакъв продукт, особено когато купувате онлайн, четенето на подобна информация е още по-сложно. Ето защо всеки просто натиска копчето приема без да чете текста. Затова е много важно да изготвим една система, която да предвижда даването на основната информация, именно разходите по покупката, нивото на риск, разхода за излизане или за продажба на пакета. Важен също така и е въпроса за данъчното облагане, размера на данъчното облагане. Целта ни, една от целите ни всъщност е да увеличим прозрачността с цел подобряване на информ... нивото на информираност на клиента. Въпросът с възвръщаемостта до момента на покупка от страна на потребителя не може да се използва като един вид реклама, ако се основавате на развитието на даден продукт през последните няколко години, има опасност да закупите инструмент с големи очаквания, който всъщност да даде много по-слаби резултати. Така че като цяло, пак казвам, насочили сме се към създаването на една система на предоставяне на информация, която да бъде лесна за възприемане и да се основава няколко основни ключови елемента, както по отношение на храните. Имате информация за съдържанието на сол, на калории, на витамини, протеини и т.н. Това е което, към което трябва да се стремим по отношение на финансовите пакети. Това ще бъде в интерес на всеки гражданин, който иска да инвестира. И смятам, че това е на практика, е, това е една практика с поставяне на, на ключова информация, която трябва да се приложи към всички видове инфекционни продукти за бъдеще. Благодаря ви. Благодаря. Някой друг иска ли думата? явно не. В такъв случай отново ще дам думата на експертите ни, господин Бярно и господин Край. Ако другите експерти също искат да се намесят, разбира се, имат възможността да го направят. И така, първо дам думата на господин Бярно. Благодаря ви, господин председател. Радвам се на коментарите, които чух те показват, че действително се интересувате от притесненията и нуждите на потребителите. Относно разширяването на приложеното поле, вярно това не е никак лесно, но ние не искаме едно и също основна информационни документи за всички вида продукти и европейските надзорни органи за финансовите инструменти могат да се вземат с доизпипването на информацията, която ще съпества всеки финансов инструмент. Разбира се, много различна информацията, ако участвате в инвестиционен фонд с информация, която получавате по изкупуването на акции и на пакет от различни инвестиционни документи. Относно директивата по спектус, в момента инвеститорите, които взимат решения, рядко разполагат с възможността да се запознаят с този документ. Като цяло, по правило, той е по-дълъг от ОИД. Много често този документ е дълъг няколко стотни страници и не винаги е на език разбираем с потребителя. А както вече казах, целта на ОИД е да бъде един кратък текст, който да може да привлече вниманието на потребителя към ключовите елементи, които трябва да вземат предвид при взимането на своето инвестиционно решение. Благодаря ви. Кажете няколко думи относно приложното поле. Съгласен ли сте с неговото разширяване или комисията правилно е определила вида информация, който трябва да се предоставя? Какво ще кажете и относно структурата на информацията по различните продукти и сегменти? Um, Ако правилно съм ви разбрал, ние искаме да има разширяване на приложното поле. Смятаме, че всяко спестяване или инвестиция просто отлага разходите. Не закупувате днес благата, а спестявате, за да може да извършите тези покупки на по-късен етап, например след пенсионирането ви. И всички инструменти за спестяване и за инвестиране отговарят на това желание на потребителите. Ето защо е важно да потребителите да разполага с информацията свързана с тъй наречените професионални а, пенсионни планове или професионалното пенсионно осигуряване. Защо? Защото не искате да се излагате на едни и същи рискове, искате да имате диверсификация в а, времето на различните инструменти за инвестиране. А, специалните режими са много различни от държавите членки. В някои държави няма никакъв а, а, избор, т.е. работодателят може да работи само с една, но пенсионно-осигурително дружество, но в някои държави членки работодателят и работникът имат почти безкрайен избор на такъв вид учреждение и за тях трябва да им се поставя съответната полезна информация. Благодаря ви. Принципно Смятам, че приложеното поле трябва да е максимално широко. Всъщност идеята зад ПРИПС е да има последователност е, по всички инвестиционни и застрахователни продукти. Въпроса за пенсиите е изключително проблемен. Има специфични черти при тях, е, които правят въпрос изключително сложен но принципите включени в ОИД могат да бъдат разширени, за да включат пенсиите. Например, може да има пояснение относно приложеното поле на ПРИПС. Някои продукти, свързани с живото застраховането, дават гаранции за възвръщаемост. Ако се разшири приложното поле, може да се твърди, че всички застрахователни продукти трябва да влязат. И е много трудно да се прокара границата. Темата е изключително сложна. приложното поле с изключение на някои гаранции за някои конкретни застрахователни продукти е доста добро в момента. Благодаря, господин председател. Ние подкрепяме създаването на ясен, опростен документ, който дава възможност на потребителите да сравняват и разбират инвестиционни продукти, които са взаимозаменяеми. Трябва обаче да сме предпазливи относно приложеното поле, защото има един първоначален конфликт, изначален между разширяването на приложеното поле и създаването на стандартизираните документи. Колкото по-малко е приложното поле, толкова по-лесно се правят стандартизирани документи. Ако то се разшири до всякакви инвестиционни продукти, ще видим, че се правят вече сравнения, които са неиздържани. И съответно се създават проблеми. Така стигам до въпроса на госпожа Стайлър. Какво можем да научим от основните информационни документи по ПК и ПЦК. Тези продукти по ПК и ПЦК са изключително добре направени. Аз не съм експерт по ПК и ПЦК, но знам, че е имало големи затруднения при създаването на тези документи конкретно. Ето защо при сравнението на продукти трябва да се внимава. А сега по отношение на пакетите инвестиционни продукти на Древно Припс, ще има предизвикателства, свързани с равновесието между това да се даде един кратък разбираем документ на потребителите и възможността да се разкрива информация неограничено. Трябва да се дава информация на потребителите за това къде могат да получат допълнителни данни. Понякога има възможност за избор между стотици различни фондове и е много трудно те да бъдат описани надлежно в един кратък документ. Когато се описва застрахователен продукт, се описват неговите различни черти, разходите, таксите и така нататък. Продукта се съобразява с прямо конкретния потребител. Ето защо ще е трудно да има стандартен документ, който да отчита характерните черти на всеки един потребител. Благодаря. Вероятно ще се удивите, но аз ще подкрепя част от казаното от господин Оксли. Определено, от гледна точка на застраховането, настоящото предложение за ОИД не олицетворява в достатъчна степен е, застраховането и застрахователните продукти. Естествено, винаги трябва да се направи избор, но ако искате да отразите изцяло застрахователните продукти, трябва да има известни промени. Какви са специфичните черти? Например, ползи. Когато има застрахователен продукт, има покритие на риска, в момента по силата на настоящия документ не може да се демонстрира какъв е риска. Същото и за страхователните гаранции. Няма възможност да се демонстрира, че има гаранция и че гаранциите са подкрепени с капитал, за разлика от някои други информационни продукти. А това може да е релевантна информация. Така че, колкото по-се разширява приложеното поле, толкова повече трудности ще има по пътя към гарантирането на ефективното сравнение на инвестиционни продукти. От гледна точка на застрахователите, ние смятаме, че поне по отношение на пенсиите трябва да сме изключително предпазливи и сме готови да разгледаме онези продукти, където притежателя на полицата ще поеме риска. извън тези продукти ще е много трудно да се прави сравнение. И ако ми позволите няколко думи относно информацията и ПРИПС. Ние трябва да се опитаме да получим по-добра информация, а не повече информация. Ако погледнем информацията, която се предоставя в момента, ако един брокер продава животозастрахователен продукт на разстояние, той трябва да изпълни 49 изисквания за предоставяне на преддоговорна информация. Ако погледнете двете предложения за директиви за застрахователното посредничество, ще видите, че тези изисквания ще нараснат още повече и ще има повече от 70 такива. Смятате ли, че това отразява вече казаното от някои депутати? И смятате ли, че така ще се улесни купуването в трансграничен мащаб на такива продукти? Ако искаме да има такова купуване, такава дейност, трябва да се дава точната информация – и освен това трябва да се е, дава информация относно покритието на риска и изключенията от това покритие. Това е моя коментар като цяло. Благодаря. Um, Много благодаря на всички. Нека минем към следващата тема. Господин Панцери, искаш ли нещо да каже по този въпрос? Съвсем накратко. Заключителни думи. Ако ще дори само да припомните кога ще е следващата дискусия и след това преминаваме към застрахователното посредничество на госпожа Стайлер. Имате думата. Да, съвсем накратко. Понеже такъв и характера на дискусията, дадахме възможност да се проведе една а, дискусия с четирима експерти, те са съгласни по отношение на ОИД, с разширяването на приложното поле. Имаше и други, които бяха от застрахователния бизнес, които не са толкова съгласни с това, но ние това и правим в момента, правим промени. Искам да кажа само следното. Като че ли няма противоречие по смисъл с а, директивата за проспектите? Хубаво е да няма дублиране, да, но не мисля, че има някакви несъответствия с нея. Що се отнася до приложното поле, трябва да разберем каква е целта, общата цел, към която сме се насочили. А целта, според мен, е да се създаде нещо като ясна рамка за опазване на потребителя, когато той избира инвестиционни продукти. Що се отнася до преките и непреките инвестиционни продукти. Не мисля, че е трудно да се намери а, някакъв път, по който да има ясни, диференцирани ОИД, а пък когато са общи инструментите, да има общи ОИД, които да са стандартизирани и да има ясна информация на потребителя, който да може да избере. Не мисля, че тук ще има проблеми, освен ако не се, е, ако разбира се, е, се задълбочим и влезем в детайли. По езиковия въпрос трябва да се намери най-добрия начин, особено за онлайн продуктите, трябва да се преодолеят трудностите с разбирането на текстовете. Ясно, че има винаги и разходи, а, свързани с този продукт, който се предлага на потребителя от езиков характер. Пак трябва да намерим тук един а, път, а, за да разрешим проблемите, но мисля, че посредниците а, също носят своята обективна отговорност, защото в процеса на информиране те са централни, те са основни, те са онези, които трябва да подадат информацията, особено, що се отнася до непреките е, инвестиционни инструменти, за да може потребител да направи своя избор. Искам да благодаря не само на експертите, искам да благодаря на докладците в Сянка за дискусията в самото начало сме и се надявам да продължим да работим заедно, за да създадем един продукт, който е ясен и разбираем за нашите потребители. Благодаря. Благодаря. Припомням графика. Имаме проект сега. Крайен срок за изменение 28 е януари. Компромиси на 21 февруари Приемане в комисията 4 март. Водещата комисия на 26 март ще приеме а, този доклад и затова ние забързахме нещата, за да можем да си свършим работа на време. Благодаря на експертите. Нямахме експерти до сега и сега успяхме да запълним тази празнина. Преминаваме нататък. Дискусията ще бъде за преработения текст на директивата за страхователно посредничество. Госпожа Стайлер. Имаме и проекто доклад. След това водещите експерти, вече ги чухте, и онези, които ни гледат по интернет, трябва да го знаят обаче. Първо Едвард Оксли, който отговаря за политиката по тази директива в британския орган за финансови услуги. Той е специалист. Госпожа Колер, също я чухте по-рано, тя е генерален директор на Insurance Europe, Европейската федерация на застрахователи и презастрахователи. Тя се занимава с това в Брюксел от много време. Обеден съм, че опитът ви ще ни бъде полезен. Те ще бъдат основни оратори. След това другите двама оратори, които чухме по-рано, ще направят кратки коментари. Имаме 45 минути. Ще ви помоля до 10 минути да ограничите изказванията си. Госпожа Стайлер е първа като начало на дискусията. Слушаме ви. Благодаря, благодаря ви за това, че пояснихте, че всички ще могат да се изкажат. Искам да благодаря първо на комисията, тъй като този преработен текст е пълен с добри предложения. Докато предишният текст на директива за страхователно посредничество зададе минималните стандарти и защитаваше интересите на клиентите, финансовата криза увеличи нуждата от по-голяма защита на потребителите, за да може да няма порочно продаване на продукти и а, всичко това, разбира се, все още се обсъжда. Надявам се и в двете комисии да се говори защита на потребителите. Имаме ограничено време, много оратори, затова преминавам нататък. Що се отнася до приложното поле, то е разширено за да може да има уебсайтове, които да сравняват цените и да могат и самите посредници да го правят. След не искам да има е, пропуски, за да не се използват те. След това, за обвързването и предлагането в пакет, това може да е от полза за потребителите, но риска е по-голям от ползите. Продукти които за нашите потребители са много важни, трябва да бъдат в центъра на нашето внимание, за да няма лоши практики при тяхното предлагане. След това праговете не трябва да бъдат фактор за потребителя, за да няма някакъв сблъсък на интереси между продажбата и защитата на интереса на клиента. Оповестяването посредника трябва доброволно да оповести, а не потребителя да търси активно информация. След това 14 член, географско приложение регистрираните в Европейския съюз ще могат да работят с онези извън Европейския съюз, говоря за посредниците, за да има правна яснота. След това в 13 член по отношение на достъпа до е, възможности за обжалване, това е ясно. След това делегирани актове, за да има а, яснота. Има много делегирани актове и това е минимална а, хармонизация и това ще бъде много важно за нас amendments from colleagues and working with shadows um, and... Работим заедно с докладчиците в Сянка и с колегите от Комисията по економически и парични въпроси и се надяваме окончателния текст да подобри предоставянето на страхователни продукти и финансови инструменти като цяло. Благодаря ви, председателят. Благодаря ви за встъпителните думи и за работата по този доклад. А, сега ще дам думата на господин Оксли. Той ще бъде първият от експертите ни. Разполагате с 10 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря на вашата комисия за поканата и за тази възможност да се изкажем по директивата с хватното пособничество. Като цяло Обединеното кралство а, подкрепя идеята с преразглеждане на директивата ДЦП, още и главно разширяването на приложното поле и подобряването на равнището на защита на потребителите. В частност, радваме се, че застрахователните дружества също са обхванати от приложното поле на директивата. Мисля, че това е важно за равноправното третиране на всички предприятия, които продават стоколателни продукти. Смятам също така, че е важно засилването на равнището на защита при продажбата на страхователни инвестиционни продукти. Важно е също така да се засили и контрол от страна на регулаторните органи срещу контрола върху посредниците и в частност при трансгранична, при дружество, което има трансгранична дейност. Ще се спра няколко аспекта. Първо започвам с оповестяването и конфликта на интереси, тъй като това вероятно ще бъде една от а, темите, които ще предизвика най-много интерес. От принципа гледна точка, приветстваме предложението на комисията да се изисква предоставянето на ясна информация на потребителите в момента на продажбата по отношение на услугите, които се предоставят от захователните дружества. Потребителите трябва да са наясно с кого сключват сделка, за, от кого действа, че има действа посредника, дали а, от името на потребителя, от името на страхователното дружество или от името на двете страни. И също така, ако посредника им, предо, им предоставя съвет, възоснова на какво предоставя този съвет. Споделяме и желанието на комисията да разреши проблемите, които понякога, с които понякога се сблъскват потребителите вследствие на конфликтите на интереси. Признаваме, че съществуват такива конфликти на интереси. Не е просто казано. Начинът по който се заплаща на компаниите и на отделните служители на тези компании може да доведе може да повлияе на съветите, които се дават на потребителите. И действително това може да доведе до една култура на порочни продажби. Затова действително признаваме, тук има проблем, който трябва да бъде разрешен. Не сме толкова убедени, че предложението на комисията е най-уместният начин за разрешаване на този проблем. Комисията ни предлага режим, съгласно който застрахователните дружества, предоставящи живота застрахователни полици, трябва да предоставят задължително тази информация на потребителите при общите страховки. Информацията се предоставя при поискване на, от страна на потребителя. Положението е много сложно, но а, на пръв поглед идеята се предоставя повече информация по отношение на заплащането потребителите, това е добра идея. Ако те разполагат с по информация, те биха могли да установят по-лесно конфликта на интереса, на интереса, който може да съществува между посредника и страхователя. По този начин потребителите ще бъдат насърчени да разгледат различните възможности и да намерят най-доброто за тях предложение. Това от своя страна ще окаже натиск върху компаниите и ще доведе до промена на тяхното поведение. Успехът на този подход обаче ще, ще зависи от пазара, от поведението на потребителите, от продукта и от възможността за мобилност на потребителите в рамките на пазара. Нашият опит показва, че по отношение на застраховките, които нямат инвестиционен характер, това не винаги е вярно. За да бъде ефик... ефикасно оповестяването на информацията, свързана с заплащането, потребителите трябва да могат да разберат тази информация, след което трябва да подобрят своето поведение, за да подобрят а, ситуацията. А нашият показва, че това не винаги се случва. Потребителите не винаги се запознават с повестената информация, и когато я четат, не винаги я разбират в частност в случаите, когато фирмите нарочно осложняват тази информация, за да не бъде тя разбираема за потребителите. И дори когато я разберат, потребителите не винаги променят поведението си и а, търсят по-добро предложение. Дори напротив, понякога този метод обратен ефект, тъй като потребителите се съсредоточават прекалено много върху равнището на комисионната и не винаги избират най-добрият продукт. Като цяло, оповестяването на информацията, свързана с а, заплащането, не винаги а, разкрива конфликта на интереси. Тоест, по този начин потребителят е наясно с тази практика, но а, това не води до а, премахване на конфликта на интереси. Ето защо ние предлагаме да има по-ефективна система на контрол, която да предотвратява създаването на конфликт на интереси, който може да е в ущърп на потребителите. И в частност, компаниите, които се спускат с подобни проблеми, трябва да имат начини и възможности да се справят с конфликта на интереси. Ние не смятаме, че информацията свързана с заплащането трябва да се крие от потребителите. Ако потребителите смятат, че тази информация им е полезна и необходима и я поискат, тя трябва да им бъде предоставена. Но тази система на оповестяване трябва да бъде съпъствана с една много по-стабилна система за предотвратяване на конфликта на интереси в рамките на самите дружества. Като вече казах, ние искаме да се подобрят стандартите за продажба на застрахователните инвестиционни продукти, но искаме и последователност. Искаме един последователен подход за дружествата, които попадат в директивата за застрахователните продукти и директивата за финансовите инструменти. Потребателите трябва да са наясно дали закупуват чисто финансов продукт или и застрахователен продукт. потребителите да се интересуват от конкретната правна форма на продукта. Те искат да имат еднакво равнище на сигурност и защита при покупка на който и да е инструмент. Имаме известни притеснения относно разширяването на приложеното поле и включването на дружества, които се занимават с а, конфликти и оплаквания, свързани с страхователната дейност, като например адвокатски кабинети. Според нас, страхователното дружество трябва да носи отговорност и тъй като съответно сходното дружество вече попада в рамките на регламентарно на а, режима за контрол, не смятаме, че включването на другите вид дружества, които по някакъв начин са замесени с оплакванията за дейността на закователите, ще увеличи равнището на защита на потребителите. Ние също имаме притеснения с прекалено големият брой предложени делегирани актове в това предложение. Бихме искали да имаме един последователен, добре разписан текст и да избегнем несигурността, идваща от делегираните актове. Кръстосаното продаване и предлагането в пакет също са притеснителни практики, но не смятаме, че разпоредбите, предвидени в този предложение, са най-добрият начин да се справим с а, този проблем. И мисля, че по-добре да има съгласувано с директивата за базарите на финансови инструменти. И накрая относно извън съдебните разрешаване на споровете. Знаем, че има изисквания спрямо държавите членки, когато предвиждат подобни альтернативни начини за разрешаване на споровете. условията обаче водят до намаляване на равнището на защита на потребителите, особено изискванията извънсъдебното разрешаване на спорове да не води до взимане на правно вързващи решения. Благодаря ви. Благодаря за тези много полезни бележки. Ще говорим във връзка с някои от тях малко по-късно късно. Предложенията са част от един пакет с общ характер и трябва да се гарантира последователност. Следващия ни експерт, госпожа Кьолер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за това, че покани представител на Insurance Europe. В началото трябва да кажа, че ние сме за подобряване на защитата на потребителите, за всички клиенти, които купуват застрахователни продукти. Освен това, отчитаме факта, че трябва да подобрим информацията, която се предоставя. Вярваме, че всички мерки, които сега се въвеждат или чрез директивата, или чрез ПРИПС, трябва да бъдат с доказана полза за потребителите. По-конкретно ще говоря по три конкретни цели – ние смятаме, че тяхното изпълнение ще е от интерес не само за застрахователната индустрия, но и за потребителите. Първо, важността на това да се запази многообразието на каналите за дистрибуция в Европа. В момента в Европа има такова многообразие – Имаме застрахователни компании, които директно предлагат своите продукти по интернет или чрез своите служители. Имаме в много страни мрежи, според които застрахователните услуги се предоставят чрез банките. Имаме агенти и брокери на непълно работно време, на пълно работно време. Виждате какво многообразие. И това представлява и в крайна сметка избор за потребителя и само по себе си това е нещо ценно. Ето защо ние смятаме, че в директивата не трябва да има дискриминация. Директивата за застрахователното посредничество. Всички канали за предлагане на продукти трябва да се включат в една балансирана мрежа, съразмерна мрежа, мрежа, която да отговаря и на изискванията на различните канали за дистрибуция. Тук трябва да спомена продажбите по интернет между два субекта, например. Толкова по отношение на информацията за потребителите. Тя определено трябва да се подобри. Имаме нужда от по-добра информация. Аз вече намекнах, че повече информация не означава по-добра информация. Има едно проучване на PricewaterhouseCoopers, което показва, че твърде многото подробности в крайна сметка объркват потребителя и го подвеждат. Трябва да се избягва неуместната информация и ето защо ние смятаме, че трябва да се върнем към дебата относно оповестяването на възнагражденията и конфликтите на интереси. Застрахователната индустрия подкрепя оповестяването на формата на възнаграждение, дали е такса или комисион. Освен това, смятаме, че трябва да се оповестява източник на възнаграждението, кой получава, кой дава възнаграждението. Трябва да се положат малко повече усилия, за да се предостави релевантна и полезна информация в това отношение. Ние работим в среда на минимална хармонизация, така че трябва да определим минимални стандарти. Но не трябва да забравяме от друга страна, че има пазари и държави членки, които искат да отидат малко по-далеч и смятаме, че подобен подход ще помогне за постигането поне на общи правила, обща основа. Съвсем накратко ще се върна към специфичните черти на застраховането във връзка с предоставянето на информация. В момента нямаме възможност да демонстрираме специфичните черти на застраховането като дейност. Настоящата директива не трябва да се разглежда сама по себе си. В момента работим и по продукти в рамките на директива платежоспособност 2. Там има изисквания за предоставяне на информация преди изключването на договора. Трябва съответно да избегнем дублирането на усилията и не трябва да се дава подвеждаща информация. И накрая, по отношение на избора за потребителите и консултантската информация. В бъдеще потребителите трябва да могат да купуват застрахователен продукт без да се допитват до консултант. Ако желаят, естествено, те трябва да имат възможност да получат информация, съвети. Знаем от опит, че много потребители не искат да получават предварителна информация и съвети. Много често става въпрос за не толкова сложни продукти, като застраховане на домашни любимци, на недвижимо имущество, на автомобили. Потребителите не приемат да им се казва какво да правят за такива продукти. Става въпрос за избор. Става въпрос, освен това, и за запазването на нивата на достъп до такива продукти. На някои пазари се обсъжда възможността консултантската информация да се заплаща. Ако стане ясно, че един потребител не може да плаща за такава информация, то това означава, че пазара реално е затворен страница за него. И накрая връзката с МИФИД и кръстосаните продажби. Ние смятаме, че директивата за застрахователното посредничество 2 трябва да се приравни към Мифит, директивата за пазарите на финансови инструменти. Така ще се избегне неравнопоставеността. Споделяме притеснението, че има твърде много делегирани актове, и по отношение на подобрените професионални стандарти и накрая, но не на последно място, по значение приложното поле. Ние смятаме, че тук става въпрос за директива за застрахователно посредничество и адвокатските кантори нямат място тук. Благодаря за вниманието. Много ти благодаря. Сега ще дам думата на господин Картия и след това господин Биено. Господин Картия има думата. You, благодаря. По първите думи на госпожа Сталер – Да, наистина е подобрение този текст. Между другото, първата директива беше много успешна. Вече като че ли всичко бе използвано от първата и затова се стигна до решение за втора. Трябва да кажа, че за посредниците този нов вариант е доста скъпо начинание. Съгласни сме с вашите коментари, свързани трябва да има максимално малко оставени отворени вратички и особено по отношение на онлайн продажбите. Предоставяне на информация на един много конкурентен пазар е проблем за нас. Имаме посредници и дори в самата дума посредничеството дава възможност за групиране. Богатият избор който е предоставен на потребителите на един такъв наистина силно конкурентен пазар, не трябва да пострада. Не трябва да има изкривяване на пазара, е, благодетелство на една група за сметка на друга и вертикална интеграция, която ще доведе до е, щети за потребителя. Преработеният текст трябва да се разглежда като пакет. Имаме пакет, това не е един елемент. И трябва да се гледа баланса. И той е разумен. По отношение на стандартите и на образованието, да, те трябва да бъдат високи. Малко ни притесняват делегираните актове тук, но в общата насока на текста нямаме проблеми Смятаме, че предоставянето на информация на потребителите там, където те закупуват услугата е най-важно. Не трябва да има прекалено много информация. Разбира се, информация трябва да бъде точна. Е, някои от вас говориха по този въпрос. Имаше коментари за е, конфликта на интереси беше споменато в първата директива и смятаме, че е подходящо това да бъде съвсем ясно споменато и в втория преработен текст, т.е. втората директива. Трябва да смекчаваме и елиминираме такъв тип конфликти на информация, които където и да погледнеш винаги съществуват, особено що се отнася до финансовите услуги, така че това не е различна, не е различна сфера идентифицирането на конфликт на интереси трябва да бъде ясно и при продажбата да бъде информиран потребителя за всеки отделен случай. Сега, що се отнася до прозрачността, трябва първо да се посочи кой си, е, за кого работиш, как ти се плаща, откъде идва заплащането и освен това, трябва да дадем възможност потребителя да изисква потребно, извинете, подробности за заплащането. Това се дава възможност по настоящото предложение, обаче само за 5 години. Има обаче тук едно условие. Както казах в самото начало, а, ние сме в един много конкурентен пазар и не трябва една група, която да, да бъде изолирана, защото иначе се създава изкривяване. Направиха се коментари по отношение на релевантността на оповестяването на плащането. Има разлика между живото застраховане и всички останали застрахования. Тоест, типа продукт е съвсем различен. Оповестяването на заплащането при другите застраховки различни от живото застраховането, може наистина да има огромни последици. Ще ви дам пример за това. Смятам, че един, тук се приема един наивен, опростенчески подход и всъщност не гледате нещата, които се случват на пазара. Аз съм посредник, аз съм и председател на такава организация, но аз се занимавам с посредничество всеки ден. Ако искате да ви оповестя колко изкарвам а, по отделните а, застраховки, които продавам, мога да ви кажа 20% комисионна. Но ако попитате една банка, тя също е посредник, колко изкарва от застраховка на жилището, тя също ще ви каже 20-21%. Добре. Но е важно това, което не се казва в този случай. А то е, че този, който предоставя застраховката, върши цялата работа, а банката е само референтна отправна точка. Така че не сравняваме а, е, истински неща. Истинската а, е, цена може да е дори 30%, но не смятам, че и това е важно. Трябва да дадете възможност на потребителя да зададе въпроса, ако иска да знае. Но ако принудите един канал за разпределение да оповести, той ще стане център на вниманието и ще изкриви пазара, и ще се смали броя на възможности, които може да поиска един клиент, от които може да се възползва един клиент. След това другото, не живото за страховането. особено при годишните подновими договори, пак на този конкурентен пазар, ще пострада и ще има минимален избор. Нещо, което също като посредник ме притеснява, са моите интереси и връзките, които имам с всеки един от клиентите си. Посредниците искат да бъдат обвързани за цял живот с клиентите си. Те искат един бизнес, който се повтаря. Т.е. искат подновяване всяка година, десетилетия наред на този договор. Ето това е всъщност смисъла на бизнеса им. Не става дума само за една продажба, става дума за поредица от продажби и обслужване оптимално на клиента. Така че това, което ме притеснява всъщност е, че в тази директива приложното поле е такова каквото е, трябва да бъде наистина цялостно, трябва да има минимални изключения, с изключение на редки обстоятелства. Информацията, която трябва да се предостави на клиентите, трябва да бъде своевременна при продажбата в конкретния случай с конкретна информация трябва да бъде релевантна и оповестяването на комисионните не е релевантно тук, не е релевантна информация. Конфликтът на интереси трябва да бъде управляван с предоставяне на информация на клиента, така че клиентът напълно да разбира как, на какво се основава тези съвети, които им се предоставят при продажбата. Така че това, което ме притеснява в това законодателство и такъв тип законодателство, е да се предоставят равни условия на всички точки на продажба. Защото, пак повтаряме, много конкурентен пазар. Ако не се постигне това, то вие ще разрушите стотици хиляди бизнеси в Европейския съюз, които работят ежедневно с клиенти и работят отлично. Благодаря ви. Well, I, uh, I Благодаря. Оставих ви да говорите, защото искахме да чуем това, което имате да кажете. Хубаво и е някой наистина да говори от сърце. Господин Бернио, съвсем накратко, защото ни остават само 10 минути. Господин Хацимаркаки също иска да каже няколко думи. Госпожа Сталер също. Господин Бенуа. Благодаря ви. Днес добре ще започна с въпроса за конфликта на интереси. Това е най-горещата тема за момента, след което ще продължа с приложното поле. Относно конфликта на интерес, напълно съм съгласна с обяснението на господин Оксли, а именно, че оповестяването по никакъв начин не намалява конфликта на интереси и техните вредни последици за потребителите и за пазара първо място имаме комисионната на потребителя, който може да бъде малка предприятие, както каза господин Макарти, или може да бъде цяла банка. Това заплащане може да има много голямо въздействие върху качеството на предоставената услуга. Все още не сме обсъждали въпроса за тъй наречените обвързани комисиони или contingent commissions на английски в този вид комисионни, равнището на заплащане зависи от постигането на даден оборот по отношение на компанията. В такъв случай е ясно, че съответният служител ще има ще има тенденция да прехвърля всичките си клиенти към дадена компания, за да увеличи оборота си с тази компания. Това може би не е най-добрият избор за съответния потребител. Може би не е най-лошия избор, но най-вероятно няма да бъде най-добрият избор. Това въжи и за новите продукти, които се опитват да навлязат на пазара. Много ще бъде трудно за новите по-малки дружества да навлязат на пазара, ако ако големите предприятия прилагат тази практика. Друг а, практик, свързан с заплащането, разпространена тук в а, Белгия, показва, че комисионната зависи от броят на, а, на случаите на злополука, които са обявени от потребителя. Ако сте посредник, който се среща с потребител, обявяващ съмнителна злополука, най-вероятно ще кажете, че съответната злополука не се покрива от застраховката, за да запази интереса на захватното дружество. И съм ясно, че подобна практика влияе много негативно на качеството на предоставената услуга. Всичките примери показват, че трябва да се сложи край на практиката на условните комисиони, които са в общърп на защитата на потребителите. Има един друг аспект, който не е засегнат тук от Европейската комисия, който фигурира в директивата за пазарите на финансовите инструменти. Тук става въпрос за заплащането на служителите. Става въпрос, например, за служителите на дадена банка, която играе ролята на посредник, или на по-малко дружество, или на слата на компания, която директно предлага своите продукти на клиентите. Не се споменава нищо за заплащането на тези служители дружествата могат да използват всички видове инициативи и стимули за своите слушатели. Вижте, например, че някои германски компании предлагат много приятни екскурзии до Будапеща. Например, в зависимост от постигнатият оборот на някой служител. Това са практики, които са разпространени и за нас този вид заплащане, който се основава на постигането на конкретни цели, представляват опасност. А относно прозрачността на заплащането, т.е. на въпроса кой плаща комисионната, за нас потребителят има право да разполага с тази информация. Докато всичките конфликти и интереси не бъдат премахнати, е, потребителят има право да разполага с тази информация. Ние не сме съгласни, че само най-внимателните потребители, които ще поискат тази информация, трябва да разполага с нея. Най-вероятно това си потребителите, които най-малко се нуждаят от тази информация. Сега съвсем накратко с няколко думи за приложното поле. Директивата за застрахователното посредничество 1 изключва, изключваше съпътващите застраховки, които се сключват при покупка на дадена стока, като например при покупка на мобилен телефон или при застраховките при пътуване. Сега тази вид застраховки се включват както и за страховките при а, наемане на автомобил, но тези страховки се включват с много облечен режим. Ще се върна отново на застраховките на мобилни телефони, например. Почти всички продавачи ви предлагат договор при покупката, без да споменат изключенията. А те са много. Освен това, плащате доста висока премия, и не сте наясно, че посредниците, защото много често те са повече от два, от двама, на практика а, задържат над 50% от тази премия. Тоест, честно давате сметка, че де фактика купувате много скъп захватен продукт, който не винаги реално ви е нужен. Затова се радваме, че тези продукти а, влизат в прочното поле на директивата, но не искаме те да бъдат съпъствани с а, пълно осведомяване на потребителите, не само при застраховките на мобилни телефони, но също така и застраховките, които включвате, които се продават при планирането на при планирането на пътуване, например. Това е информация, която трябва да се предоставя от страна на посредниците. Освен това, ако не се лъжа, ако тези страховки излизат, е, не са в прочното поле на директивата на съхватното посредничество, то те не попадат и в директивата на защита на потребителите, защото се предполага, че някъде другаде има предвидена защита на потребителите срещу този вид злоупотреби, което аз показва, че тук има пропуск. Благодаря ви. Благодаря тази директива като че ли ни осложни живота. Поне такъв е извода, след като човек изслуша експертите. С този затова поканихме експерти, за да обяснят нещата. Сега останалите депутати, госпожа Стайлер и първо господин Кацимаркакис искаше да се изкаже накратко. И е, след това госпожа Стайлер, която да обобщи и да ни каже какъв е график. Благодаря. Съвсем накратко три положителни аспекта искам да спомена. Подкрепям госпожа Стайлер. Първо, добавянето към дефиницията на различни елементи във втори член. Добре е, че това се направи. След това подходящи професионални квалификация. И това подкрепяме. За застрахователен посредник е много важно да има такива умения, каквито са необходими. Говорим за сложни застрахователни продукти. Обучението на посредниците трябва да бъде предоставено от националните власти. По член. Освен това, хубаво, че ще се предоставя допълнителна информация при искане, което пък е, ще доведе до защита на потребителите. Сега, потребителя не може да се очаква да задава правилните въпроси. Точно заради това информацията трябва да се предоставя пряко, веднага от лицето, което продава съответния инструмент. Това е много добра промяна. Е, сега за приложеното поле. Тук не се иска да има промяна към кого се прилага директивата, трябва да се изясни. Всички, които работят за тези фирми или само онези, които работят само в страхователното посредничество или само онези, които работят пряко с клиенти. Това е единствената ми критика, единствената ми забележка и това е. Благодаря. И аз от а, моя страна трябва да кажа, че е по много хубав а, в тази дискусия. Хареса ми това, което бе казано за пропорционалността. И ако погледнем изискванията за оповестяване на комисията, те са доста сложни и трябва да имаме тест за пропорционалност. Защото ако си купуваш някаква застраховка и може би тя няма висока стойност за страховката, сложно, цялото това оповестяване на заплащането не е задължително. Още един аспект е свързан с бонусите. Те са ясно заложени в застрахователното дело. Не трябва да изкривяваме пазара. Има комисионни, които автоматично се печелят, например, на вебсайтовете, чисто и просто при закупуването да речем, получаваш определен продукт, ако продаваш онлайн, докато има други застрахователи, които се срещат с теб, говорят с теб, така че не може да бъде една и съща, едно и също заплащането при тези услуги. Информационният аспект не трябва да бъде пресилен, защото това е важно. И накрая, прекаленото използване на интернет услуги при застраховките също трябва да се вземе предвид. И тук се поставя един по-голям въпрос, който е свързан с такива сайтове, които предлагат застраховки и имат а, секции за сравняване на пазара. Мисля, че потребителя в крайна сметка трябва да знае дали наистина му се предлага информация за целия пазар или само за част от пазара, която може да е подвеждаща. Така че подвеждащата реклама също трябва да се взема предвид. Госпожо Стайлер, не е лесна вашата задача от името на потребителите. Ще ни кажете ли колко време ще отнеме всичко това? Ако не се лъжа, крайния срок за измененията беше определен за 7 януари. Това е грешка. Всъщност срока е 22 януари. Благодаря на ораторите. Жалко е, че няма други колеги в залата. Вие направихте презентации с високо качество. Освен това, трябва да се отбележи, че има консенсус между индустрията и потребителите частичен, естествено, за това, че трябва да има яснота. Вчера говорихме за прозрачността. Естествено, че искаме да има прозрачност. Как точно ще се осъществи прозрачността е от значение за потребителя. Освен това, трябва да се отчете разликата между живото застраховане и неживото застраховане. Интересно беше онова, което казахте относно големите риби на пазара, подкрепата за малките и средните предприятия. Нашата комисия се опитва да ги подкрепя тези малки и средни предприятия, но понякога чрез тази подкрепа може да се постави на риск постигнатото вече от тях. В крайна сметка, целта тук е потребителите да са информирани, информацията да е прозрачна и последователна. И аз си записах онова, което казахте относно последователността между тези актове и съществуващите вече такива. Това е нещо изключително важно. Имаме информация в писмена форма от вас, но ако имате конкретни бележки по измененията, аз съм готова да се срещна с вас, да ги обсъдим. Още не сме се срещали в рамките на докладчиците. Не можа да се случи това преди коледа. Би трябвало да разберем от председателския съвет какво ще се прави, трябва да получим информация и от комисията ЕКО. Аз мисля, че ЕКО не ИМКО трябва да вървят ръка за ръка. Жалко е, че доклада в комисията ИМКО е наличен само на немски и на датски, ако не се лъжа. Трябва да работим ръка за ръка. Очаквам с нетърпение измененията на колегите. Ще ги разгледам, когато те се появят. Благодаря ви за е, усилията. Искам да благодаря на Аглика, между другото, която извърши изключително много работа. Тя положи много усилия. Лична благодарност към нея. Благодаря и на вас, господин председател. Председателя. Благодаря за това, че сте докладчик. Благодаря на господин Панцери, който си тръгна. И така, за протокола, крайен срок за внасяне на изменения 22 януари, разглеждане на компромисните изменения на 21 гласуване на 4 март в двете комисии. Притискани времето ще положим усилия да спазим сроковете. ЕКОН определи такъв ограничен срок за действие, ние ще трябва да ги следваме. Мисля, че всички виждат, че се отнасяме доста сериозно към нашето становище. Искам да прехвърля и предам вашите благодарности към нашите експерти за това, че ни отделиха време. Ценен принос дадоха те. Искам да кажа, че комисията активно наблюдаваше онова, което се случва. Не представих екипа на комисията днес. Идеята беше да чуем мнението на ръководителя на съответния отдел в комисията, но това ще стане на следващото заседание. Днес не бяхме предвидели такова изказване. Благодаря на преводачите за това, че ни отстъпиха малко от почивката си. Заседанието приключва. Ще се видим отново на 23 и 24 януари. Ще гласуваме тогава по 4 много важни досиета. Очаквам тогава залата да е пълна с депутати, а междувременно ви желая приятна обедна почивка. Благодаря, че присъствахте.